Добро утро! Добре дошли най-сърдечно на днешното заседание, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Първо, решението от е, последните две заседания на комбинаторите от 7 април и е, с нощи. Копията вече са ви разпределени. Ако нямате възражения до днес е, на обяд 12.30, то тогава те се считат за приети. Сега преминаваме към гласуване. Става дума за правата на хората с увреждания. Докладът е господин Скелет. И първо, искаме да проверим дали работи системата за гласуване. Начало на гласуването. Края на гласуването. бих се очудил, че има един глас повече. А, добре, добре. Преминаваме към гласуване. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 в две части, кой е за първата част? А всъщност приехме изменение 17. Не, не, всъщност 17 беше отхвърлено, казва председателят. Част 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Част 2 за. Против. Въздържали се.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 извинете, плюс още един глас, 42 гласа за, казва председателят. С това докладът се приема, така че мога да поздравя господин Давор Шкърлец. Сега преминавам към представяне на доклада е, размяна на мнения с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност господин Патрик Ки относно последващите действия във връзка с катастрофата на полет МХ-17 на малайските линии. 200 е, 98 са жертвите, много от тях е, бяха от е, Нидерландия. През ноември миналата година заместник председателят на Нидерландската анкетна комисия по безопасност ни представи своя заключителен доклад. Господин Ки е участвал в това заседание и по този повод е оказал редица слаби места на националната система. Бихме искали да чуем препоръките на групата на високо равнище. Радваме се много, че сте сред нас и ви давам думата. Mr. Chairman, uh, distinguished uh, members. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е удоволствие и чест да бъда тук, за да ви представя резултатите от важната работа на специалната група. Тя бе създадена, както казахте, господин председател, след трагичните събития в Украина от 2015 година. Опитахме се да формулираме какви действия са необходими на европейско ниво с цел с цел да се работи за предотвратяване на рискове. В момента света, за съжаление, не е по-спокоен от вчера и е много е, вероятно да се появят и нови е, заплахи, подобни на тази, която ние разследвахме. Така че нашето задължение е да предотвратяваме подобни трагедии. Три месеца работи специалната група. Предадохме нашия доклад на комисар Булц през е, март. Той бе представен също и на Нидерландското председателство, за да бъде разгледан в работата на съвета по е, реформата на основния регламент на ЕАСА, Европейската агенция. Също така трябва да огледаме и препоръките, които са направени от е, разследващите от Нидерландия. Групата включваше представители на Европейската комисия, Генерална дирекция МОВИ и домашни, е, вътрешни работи, е, също представители на е, военните служби на Европейската служба за външна дейност и представители на Центъра за разузнавателна информация в ЕСА имахме представители и на гражданската авиация, и на а, разузнавателните служби, участващи в тази работа. В нашата работа имаше представители на ЯАСА, председателя на групата беше бивш генерален секретар на ИКАО. Знаете, че ИКАО се занимава с тези теми първостепенно. Какво установихме? Първо, много е различно положението в страните членки. Много малко от тях имат достъп до е, военно-разузнавателни данни за риска. Тези, които имат е, достъп, си имат и специализирани екипи за оценка на риск, които работят в сътрудничество и с гражданската авиация, и с разузнавателните служби като общо, и с военно разузнаването също. Но това не е преобладаващия случай в Европа. В множеството страни няма достъп до военно разузнавателни данни и не се правят подобни оценки на риска. Също така, не всички страни членки имат капацитет да спрат своите въздухоплавателни компании да преминават над въздушното пространство на а, зони в конфликт. Страните, които имат тези екипи за оценка на риска и достъп до военно-разузнавателна информация, могат да го направят, но повечето страни нямат капацитет за оценка на риска и те разчитат на някого, трябва да кажем кой е този няколко, да им направи съответните оценки и анализи, за да се започне дейност. Много дискутирахме въпроса а, за националните превода, превозвачи. Рискът за превозвачите от различни странични, от различни националности в миналото терористични дейности са насочени към конкретни националности, както виждаме. А с единния а, пазар на въздухоплавателното пространство това разграничение вече не съществува толкова. Примерно, а, полета на малайските авиолинии, повечето от а, пътниците а, бяха, са били а, европейци всъщност да си купили билетите през КЛМ. Така че идеята да се защитават националните превозвачи е, се размива до известна степен в Европа. И като имаме предвид това, следва да се отчете, че рискът, е, който се поема примерно от е, британските авиолинии, Air France или други, е, е различен от е, риска поет от други превозвачи, поради това, че е, първите страни са ангажирани в различни конфликти в света. Много време отделихме в групата на обсъждания от вида. Ако има информация за риска, риска за националния флаг ли е, за Европейския съюз ли е, за пътниците ли е и как се отнасяме към този риск. И заключението бе, отчитаме факта, че вероятно има въздухоплавателни компании, които е, имат потенциално по-високо рисков профил от други, но също така съществува един, едно минимално ниво на риск или заплаха, което засяга всички европейски граждани и именно с този тип риск трябва да се занимаваме. Другата ни констатация бе, че понякога трябва да се реагира изключително бързо. Мога да дам примери. В последните два месеца Имаше сигнали за а, изпитване а, е, и изстрелване на а, ракети в Иран. Е, Иран не е конфликтна зона, не, е, не се смята, че е опасна зона за прелитане над тяхното въздушно пространство, но очевидно там се правят е, изпитания с балистични ракети, без да бъде предупредена международната общност и а, е, а, е, органите на гражданската авиация. Как да реагираме? Да мислим, да се обадим на иранските власти? Е, колко седмици ли имаме, дни ли, часове ли за реакция? Според нас а, а, имахме часове, дори минути, за да предупредим въздухоплавателните компании за подобна за риск. Та темата, която обсъждахме, също бе, могат ли всички е, страни членки на ЕС да работят за изграждане на един общ европейски, една обща европейска оценка на риска или ще останат отделните страни да си работят по-отделно? Вторият въпрос, който зададохме, беше кой ще трябва да разпространява информацията за риска и как? Много важен въпрос – защото това е въпроса кой за какво отговаря. А ако има инцидент, някой е, може би е бил е, наясно с риска, подал ли е информацията или не, ако не, кой е отговорен и така нататък, кой е подал, какво е направено с нея и така и други. И най-вече какви ще да бъдат процедурите в, случай, в спешни случаи. Много е сложна картината, която ви показвам на екрана в момента, но принципите зад нея са много прости. Първо, бяхме единодушни, че всички страни членки са готови да си сътрудничат, за да се изготвя обща, обща оценка на риска на европейско ниво. Това трябва да се прави под управлението на Генерална дирекция Хълм вътрешни работи. Това беше много, много важна крачка напред. Защото всички страни членки, включително най-богатите на военно разузнаване, се съгласиха да предоставят наличната си информация – под ръководство на DigiHome за изготвяне на стратегически оценки и обща оценка на риска на европейско ниво. Постигнахме съгласие също така, че а, резултатите от тази оценка на риска ще се публикуват от ЕАЗа. и ще бъдат достъпни за всички страни членки и за всички въздухоплавателни компании, които да бъдат наясно за потенциалните рискове при прелитане над определено въздушно пространство. Но отговорност на въздухоплавателните компании е да се възползват от тази информация и да приемат съответните решения на базата на нея. Нямаме процедури, да задължаваме да се вземат мерки за снижаване на риска и така нататък. Това беше много важно като резултат. Също разписахме един механизъм за спешни случаи. Тоест, ако няма време да се създава специална работна група към DigiHome, ще се направи много бърза консултация с страните членки по мрежа с помощта на интернет и ще се излиза с информационни бюлетини по спешност, публикувани от ЕАЗа. Аз лично съм изключително удовлетворен от резултатите на тази работата на специалната група, защото не всичко това се очакваше като резултат от нейната работа. Различни, от какви са отговорностите на различните участници в процеса? Препоръчваме всяка страна членка да създаде национална система за оценка на риска, така че когато има информация за заплахите, тя да бъде обработена от съответните правителствени служби, да бъде обсъдена от тях, да бъде предоставена и обсъдена на въздухоплавателните компании. Страните членки следва да обменят информация, която получават от разузнавателните си служби с други страни членки и е, в случай е, на спешност те е, следва да реагират бързо с, разбира се, помощта на ЕАЗА. На европейския ниво ще се разработи механизъм за оценка на риска. Това е много добре. Е, операторите също могат да получават информация било то през националните власти или през АЗА или през съответната мрежа. Но, както казах, е, вече е, операторите трябва да направят своята оценка на риска и да предприемат съответните, да вземат съответните решения, за да е, е ясно какво смятат да правят. А за излиза с информация и препоръки на базата на общията европейска оценка на риска и също така управляваме механизма в спешни случаи, когато е необходимо. Това е, е работата на нашата е, специална работна група. Сега вече е, всичко планирано трябва да се изпълнява. Като ние планираме да представим препоръките си на управителния съвет през юни, там са представени всички 28 страни членки. И щом ни дадат зелена светлина, започваме да прилагаме. Трябва да се инвестира в е, инфраструктура за информационни технологии, за изграждане на мрежата и така нататък, но е, това според мен е по-лесно. Ще използваме и системата на бюлетините за информация за безопасност, е, такива каквито съществуват. Не е нов механизъм, той, той работи добре. И също искаме да създадем и е, механизъм за бърза реакция в спешни случаи, за да може да подаваме информация 24 часа е, непрекъснато 7 дни в седмицата. Това, което искам да помоля за ваша подкрепа във вашата парламентарна комисия е следното. Сега се преразглежда основния регламент, както казах, и в резултат на работата на специалната група ние предлагаме един а, член, където се споменава предложения механизъм. И аз разчитам на вашата подкрепа да се прокара този текст, защото много често в специалната група стигаме до решения, които много трудно минават после през съвета. Още от сега знаем, че в работната група на съвета има страни членки, които не се чувстват готови да го приемат. Очаквам а, вашата подкрепа, защото по тази тема не можем да си позволим да не работим на европейско ниво и да не се разпространява, да не се споделя информация на европейско ниво. Благодаря ви за вниманието. Сега съм готов да отговарям на въпроси. Благодаря много за доклада ги. Мога да ви уверя, че ще имате нашата подкрепа. Ние сме убедени, че се нуждаем от европейско решение. Преди да пристъпим към дебат, няколко, още няколко думи стана дума за това, че въпроса отговаря за Генерална дирекция вътрешни работи под, в ресора на господин Аврамопулос, който отговаря за миграцията, а пък генералният директор на агенцията е Матия Сруйте, познат нам от дългогодишното си членство в Комисията по транспорт и по движение. И така, господин Ван де Камп, имате думата за първо изказване. Благодаря много, господин председателю. Сигурно разбирате, че като нидерландски член на Европейския парламент е, особено държа да се разнищат е, последиците от катастрофата. От е, това, което се е, чу се тук, че е станало през 15-та година, не, 2014 година. Това защото е, това е важна тема и за близките на починалите има много дискусии за данните от радара от Русия, от Украина и така нататък. Зная, че може би не мога да очаквам отговор от вас, но ако все пак има някаква информация, за да успокоим е, желанието и интереса на близките на починали, на загиналите за повече информация е добре. Очевидно работната ви група добре се е потрудила но при много европейски планове става така. Е, създава се хубав план, но после нещата опират до изпълнението. Имам въпрос към е, вашата агенция и работната група. Господин Ге каза е, че трябва да внимавате това да намери отражение в доклад на господин Маринеско специално за сътрудничеството. Моя въпрос към вас. Финансирането. Отпускат ли се допълнителни средства? От съществуващия бюджет ли се финансира? Имам чувството, че агенцията ЕАСА трябва да покрие всички тези разходи от собствения си бюджет, което е опасно. След това, Генерална дирекция вътрешни работи. Защо всъщност GD Home? Защо не Генерална дирекция по транспорт и движение, GD Move? Моля, обяснете ми ние какво да им, да им свършим а, мръсната работа, а като дойде ред да се обират лаврите, е, генерална дирекция вътрешни работи ще излезе на сцената. Е, не е много редно, но така или иначе благодаря за така добре свършената работа от вашата работна група. Това е важно, за да предотвратим бъдещи такива нещастни събития. Благодаря, господин Варсел. Благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика за интересното изложение, и интересните предложения а, за работата по регламента за ЕАСА. Но като говорим за специално инцидента с МХ-17, аз съм малко объркан. Доста медии, то сериозни, публикувах сведения на наблюдатели, е, свидетели, които говорят за ракета не, от, не земя, въздуха, ракета изстреляна от самолет. Разбира се, много трябва да се внимава, но все пак подобно и подобна информация поражда объркване. Сега е, към вашата работна група и системата два въпроса. Очаквам е, е, е, говорите за това, че колкото по-голяма е държавата членка, толкова по-сериозни и по-големи са възможности на нейните специални служби. Но много често от различни страни се подава една и съща информация към вашата система. Кой отговаря за постъпването, обработката и публикуването на тази информация? И кой във вашата агенция оценява различната информация? Защото ако тръгнете да подавате тази информация в държавите членки, това може да породи затруднения. И освен това, казвате как информацията да се споделя между държавите членки. Какво ще кажете за трети страни? Е, вие казвате, създадена е система да предпазим изричен, е, излишен рис европейските граждани, но те летят с много авиакомпании извън Европейския съюз, Малейжа, Airlines, Аерофлот и така нататък. Председателят благодаря. Сега ги зине Майстър. Благодаря. Е, е, благодаря от името на Алде. Един въпрос. Презентацията ви е много интересна и полезна. Ще я получим ли в писмен вид, за да можем да използваме? Е, е, колегата Циле вече попита за третите страни. Чудесна работа сте свършили, защото вие всъщност е, сте успели да насърчите държавите членки да обменят информация за борбата с тероризма. Не успяхме това, мисля, че именно в борбата с тероризма там попада и въздушния транспорт и други сфери, но държавите членки не желаят да обменят информация за заподозрени в тероризъм лица. Нещо, което аз много съжалявам. Аз бях против ПНР за запад, против съхраняването на всички данни. Съм вместо да се обменят данни за заподозрените в терористична дейност. Но ПНР вече е взето решение. Но все пак, как ще накараме държавите членки да обменят повече информация? Основният ми въпрос е каква роля ще играе регламента за регистрационните данни. ПНР ще влезе в сила от юли 2016 година. Радвам се, че това става толкова бързо. И тогава ще има съответна роля. Или ще се нуждаете от друга информация за рисковете в конфликтни зони. Господин Макилан. Госпожа Макелан, благодаря, е, господин председател, благодаря на докладчика за ценната информация ще ми се да можем да продължим да говорим по този въпрос, както каза колежката Майснер. Къде са най-големите затруднения в момента? Отделни държави членки ли са това? които са против взаимния обмен на информация, които възпрепятстват този процес. За нас е важно да знаем това, за да знаем откъде да тръгнем, къде да лобираме активно, за да може този обмен на информация да се, да се превърне в един ценен полезен инструмент. Не бива да изпадаме в положение е, да смятаме за терористи всички граждани и то по начин, който да ги притеснява с контроли и прочие. Сега калемате ли? Благодаря, господин председател, господин Ки, благодаря за направеното изложение. Четейки вашия доклад, изразявам съгласие, с това, че повече на европейско ниво трябва да се обменят данни, още повече, че всяка държава членка има собствени форми на отчетност. От, по отношение на въздухоплаването и авиокомпаниите има обаче едно нещо не разбирам. Струва ми се, че се добавя още един етап координация от комисията. И как ще сме сигурни, че в случай на криза, когато трябва да бъдем активни, тази процедура ще сработи. Не може ли да изпреварим събитията от страна на комисията и си мисля, че това трябва да има възможност за бързо събиране на информация в зони на конфликти на други места, да има ли план е, по този въпрос. Какво бихте отговорили на това запитване? Господин Петър Лундгрен, това са координаторите, преди да продължим с останалите изказвания, но преди това е, имаме гости, поканени от Михаил Гала, 43 души от е, университета в Висбаден, бизнес школата към него, бизнес факултета към него, къде им кажем добре дошли. Сега давам думата на Джеки Фостер. Uh, Благодаря, господин е, председател. Благодаря е, и на Патрик, че е тук. Няколко коментара. Напълно е ясно, че всички имат желание да се работи възможно най-скоро след терористичните атаки. Няма да казвам инцидент. Не става дума за инцидент, става дума, че беше абсолютно целенасочена атака към един самолет. Две притеснения имам. Тук се говори коя генерална дирекция ще поеме работата. Генерална дирекция транспорт и предвижване се занимава с безопасността на летищата. Още преди да бъде създадена дори е, вашата агенция. Така че те се занимават със сигурност, но не, разбираме и защо става дума и за Генерална дирекция вътрешни работи. Но като че ли твърде много хора а, са ангажирани. Ако търсиме бърза реакция, не виждам как ще стане е, това, когато всеки трябва да мине през съответните органи, агенции. Що се отнася до оценката на риска, разбира се, всичко се базира на подобни оценки, но винаги оценката е на базата на, на риск, не е ли така? И сега казвате, въздухоплавателната компания е, ще взема сама решение и тя може да се обляга на разузнавателни данни. Но е, казвате, че има страни членки, които са по-големи потенциални е, цели за атентати, отколкото други, по чисто исторически или други съображения. Тогава как да направим разграниченията? Аз ще посетя и Као, сигурно ще обсъда този въпрос с тях, но ми се струва, че а, малко са разпокъсани нещата, много разпилени. А за разузнавателната информация, аз не смятам, че дори да имаше всички тези мерки, а, щеше да бъде предотвратена подобна атака, защото не можем да контролираме Русия, не можем да контролираме Северна Корея. Всеки може да решава да си пробва ракети без да известява останалите. Та в страните членки дори няма възможност да се контролира тероризма с посредством обмен на информация, но когато толкова много хора се ангажират с тази информация, как точно ще се направи така, че тя да остава поверителна и да не изтича? После, трето, по, въз... по въпроса за финансирането на вашата агенция. Три четвърти от вашия бюджет идва от индустрията, от европейски средства идва доста малка част от вашия бюджет. И трябва да имаме и малко по-дългосрочно мислене по отношение на финансирането на ЕАСА, като се има предвид, че тя ще поеме и повече ангажименти. Тя не може да прави това с дребни стотинки. Определено смятам, че трябва да имате много повече сигурност за финансирането си. Споменахте тук и без а, пилотните лета, летателни апарати. Ние ще работиме по доклада тук и ще възприемем вашите препоръки. Вероятно ще ги обсъдим, но в рамките на така ограниченията, в които работите, е, трябва да се работи възможно най- бързо, но някак си се притеснявам колко много хора в е, генерална дирекция вътрешни работи или транспорт ще се имат отношение към вземането на решения. Е, ние трябва, е, целият механизъм трябва да бъде проактивен, а не да реагира след като нещо се е случило. И мисля, че именно това е проблема по принцип с Европейския съюз. Но във всички случаи благодаря ви е, за това, че възприехте и нашите препоръки във вашата, за вашата работа. Ще ви подкрепяме и ще работим в тясно сътрудничество. Благодаря. Следващия оратор, благодаря. Благодаря е, за представането. Мисля, че е много важно за гражданите е, в Европа да има координирана реакция при подобни нападения, защото, както казахте, светът вече е различен. Дори след това нападение светът се промени и е, вече хората, които пътуват, е, имат нужда да знаят, че нещо се прави и че е направено всичко възможно за тяхна закрила. Споделям е, притесненията на изказалите се за това, че е необходимо споделяне на информация. Видяхме, че в атентатите в Париж и Брюксел имаше проблеми в това отношение но в 28 страни е, членки нивата на военното разузнаване са много различни. Някои имат информация, но я пазят, други нямат. Е, вероятно това ще е проблем. Определено. Смятате ли, как, че ще прокарате това през съвета? Сигурно ще има пречки, но е много важно да бъде прият. А въздухоплавателните компании трябва да реагират много бързо в рамките на часо, дни или часове. Може ли да ни дадете ваше мнение доколко добре оборудвани са те да направят това? Имат ли съответния персонал и инфраструктура? и капацитет да го направят. Би следвало да е напълно ясно, че вашата агенция ще има и повече работа, заради това и повече бюджет ще ви е необходим. В каква област искам да ви задам въпроса? Ще работите повече? Къде ще са необходими повече пари? за безопасността на полетите, за инфраструктура. Ние винаги ще ви подкрепяме по, във всички, по всички възможни начини. Благодаря сега Матеас фон Милтенберг. Има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ки за неговото съвсем ясно изложение. Господин Ваннекам също посочи, че много месеци изминаха, докато можем да изградим една европейска система за ранно предупреждение. Имам няколко въпроса в тази връзка. Първо, какво можете да препоръчате на авиокомпаниите – до каква степен те могат да действат доброволно и не би ли трябвало да се замислят е, дали този е, съвет или тази консултация не са задължителни? Кой има последната дума? Е, авиационните органи и които могат да забранят на компаниите да летат по определени маршрути или играе роля ЕАСА в случая. Вторият ми въпрос е следния. Когато се твърди, че ще се реформира правилника на ЕАСА, можем ли да направим нещо, е, най-вече във връзка с Европейската система за ранно предупреждение, където е, всъщност е, да става дума за задължителни препоръки на ЕАСА. Трябва ли предложението да се подобри, да съдържа по-строги клаузи? Как изобщо трябва да се действа? Петър Пандалан сега има думата. Да, господин председател, аз всъщност имам един единствен въпрос към господин Ки. В Нидерландия и в други държави има стотици е, близки на жертвите и всъщност това ли е системата, която предлага отговор на тези е, хора? а именно, че подобни неща няма да се случват в бъдеще. Естествено, е, има стотици жертви и сега ние ще изградим система, която изглежда чудесно на хартия, обаче дали е, наистина това е система, за която близките на жертвите могат да кажат, че е, ще противодейства на изстрелването на ракети е, към самолети в източната част на Украина? Отговорът е не, по най-различни причини. Първо, аз мисля, господин председател, че е, след като години наред съм а, е, бил в а, нидерландски а, надзорен орган на въздухоплаването, а, там установихме, че е, не се е, разменя е, информация. Установихме, че компетентните органи не разменят информация. Става дума за разоснователни данни, защото всъщност британските тайни служби има друга структура, различна от тази на българските. Например, и ние установихме, че с в случая става дума за неевропейска авиокомпания. Това не беше е, европейска компания, малайзийска. Господин председател, ние ще е, поставим ли съдбата си в ръцете на Генерална дирекция вътрешни работи на хартия? Нещата изглеждат чудесно, обаче е, аз мисля, че няма да може да се избегне е, все пак е, броят на жертвите. И аз не мисля, че тази система предлага решения. Решение ни е, ни е необходимо. Е, става дума за различната структура и начин на работа на разузнавателните служби и е, за факта, че те предоставят много малко информация. И какво следва да се прави, е, когато се получи дадена информация? като е, ответно действие. Мисля, че господин Ки е, ще приеме моето скептично изказване и ще отговори на моите въпроси. Председателят, благодаря. Това бяха изказванията на членовете на комисията. Сега ви давам е, думата, за да обясните как се стигна до това решение на Генерална дирекция вътрешни работи, кой го е взел и така нататък. Much, благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите и въпросите. Да, извинете ме, 2014 е, се случи е, тази катастрофа. Просто съм си погледал на друго място в бележките. Извинете ме още веднъж. Можеше ли да се предотврати този инцидент? Всеки път, когато се случи нещо такова, си, създава, си задаваме този въпрос винаги. Можехме ли да го предотвратим? Не може да се каже нищо подобно няма да се случи и в бъдеще. Но а, можем да дадем примери, че този механизъм и работи и има е, има работеща, е, има хора, има хора, които нямат желание да споделят е, информация, но като цяло механизма работи. Ако има данни за терористични групи, които се придвижват в, определ... в, тази... в дадена област и имат съответните въоръжения, подава се информация на, за съответното, на съответното летище. Тази информация до сега беше на разположение само на една или две страни. А сега подобна информация ще бъде споделяна. А как ще се е, предотврати един инцидент, никой не може да каже, защото ако се предотврати, той просто няма да се случи. Ще има ли обаче по-добра информация за риска за въздухоплавателните, предаване на въздухоплавателните компании? Да. И няма да кажа, никога повече няма да се случват такива неща. Не е възможно това. Просто се опитваме да направим максималното, за да предоставяме наличната информация на участниците в съответния процес. Това е. А за това дали компаниите са от е, Европейския съюз или не, ние предаваме информацията на АЯТА, на Международната асоциация, плюс на националните превозвачи. Също е, обсъждаме с други страни членки да е, установим дали са готови да споделят информация с нас и дали искат достъп до нашата информация. Също обсъждаме въпроса с въздухоплавателните е, компании. Така че, когато е, те е, решат, че има риск, те ще бъдат е, задължени да споделят тази информация с партньорите си, с които споделят е, един код. Така че се опитваме е, да стигне тази информация до най-широк възможен кръг, включително не европейски е, компании, които превозват европейски пътници, купили си билети през европейски компании. Защо Генерална дирекция вътрешни работи? Там вече има работна група, която работи по въпросите за борба с тероризма. Необходимо е да има съответните защитени помещения, връзка с разузнавателните служби в Европа. генерална дирекция транспорт няма достъп до разузнавателните агенции. Генерална дирекция вътрешни работи има тук сте запознати много добре за това как успяваме да работим и в съвета. Вие поставихте въпроса за това колко, как работи Генерална дирекция вътрешни работи по тези въпроси. Предвижда се тази група, да, групата се среща веднъж на 4 месеца, 4 а, пъти в годината – или по специални, е, при специални случаи. Разбира се, изисква се известно време да се организира заседание на групата, всеки е, от членовете и да дойде в Брюксел и да заседават в е, сигурни помещения. Така че се опитваме, когато е, има заседания на групата, да се е, обсъждат така е, генерални въпроси. Положението в Ирак, Иран, къде се смята, че може да е риска въздушното пространство или летищата, или как се възприемат заплахите, как се развиват тенденциите. И на базата на това се изготвя общо становище, което се публикува от АСА. Та да отговоря не, ние получаваме всичката информация от страните членки и, и я обобщаваме и синтезираме. Страните членки в тази работна група със своите представители излизат с общо становище за риска. В специалната група зададохме въпроса, а какво се случва, ако няма общо становище по риска? Тогава вече на практика ще мислим какво да правим, но в ЕАЗА ще продължим да публикуваме информация с различните позиции, за да стане ясно. В края на кращата, за да е ясно на въздухоплавателните компании с каква информация разполагаме ние. А, ние не сме разузнавателна агенция, не искаме да ставаме такава макар че имаме персонал, който би могъл да изпълнява и тези функции. Но предпочитаме страните членки да правят общата оценка на риска. В е, спешни случаи, действително, механизма не е толкова проактивен. Сега с изстрелването на ракети над Каспийско море за обстрел на Сирия, се видя това после с изпитването на балистичните ракети в Иран. Тоест, свидетели сме на случаи, когато трябва да реагираме в рамките на часове и не можем да минем през целия процес с групата, която ви описах. И тогава това, което правим, имаме контактни лица в страните членки и задаваме въпроса. Е, имаме такава и такава информация. Каква е вашата позиция? Е, разбира се, предлагаме и различни решения. До тук този механизъм работи много добре. И в двата случая с Каспийско море и иранските ракети успяхме да излезем с препоръка в рамките на часове. Така че механизмът работи необходимо ли един от въпросите беше трябва ли да направим препоръки или да направим текста задължителен. Много разсъждавахме по въпроса, но доста страни казват, евро... органи на Европейския съюз не могат да ръководят бизнеса на нашите въздухоплавателни а, компании. Да, само че ние за частния сектор вече го правим. Така че, да, много сериозна е отговорността да кажеш, не бива да се прелита над определено въздушно пространство. И ние няма да се възползваме от тези си правомощия много често, но не искаме да губиме тази възможност. Във всички случаи е предложено в текста, който ще видите в преразглеждането на основния регламент, тъй като в някои страни членки това е единствения начин да се спрат въздухоплавателните компании да преминават определени въздушното пространство на определени страни, примерно в Холандия е така. Там органа, занимаващ се с въздухоплаване, няма правна сила да забрани на определена въздухоплавателна компания да прелита над определено пространство. Франция, Обединеното кралство, Германия е възможно, но в скандинавските страни, Румъния, България, Нидерландия, това не е възможно. Така че трябва да отчитаме общите е, потребности на всички. И за това ни е необходимо да имаме правомощия. Разбира се, е, ще ги използваме само на базата на широка консултация с страните членки и на е, постигнато съгласие как да го направим. Това те първа остава да се разработи. Зададохте въпрос за МХ-17 е, съответната катастрофа. Ние не водиме това разследване. То се бе извършено от е, нидерландските власти. Аз е, имах изказване пред техния парламент преди няколко месеца. Нямам какво да добавя. Нямаме достъп до информация, която може да даде някак нещо различно като поглед за ресурсите. Сега, дали а, е в а, нашия, а, в нашите правомощия да се занимаваме с а, тези въпроси? Това беше така много теоретическа дискусия с страните членки, е, ние, които казват, вие нямате мандат за работа в областта на сигурността. Но, мисля, че вече казах, пред вашата комисия. прилитанията над определена а, територия има отношение към сигурността или безопасността, няма значение на а, пътуващите. И ние трябва да предприемаме действия, за да осигуряваме тази сигурност. Така че а, за буквалното тълкуване на идеята за сигурността сигурно нямаме не е така, но, но за сигурността на пътниците имаме отговорности. Ако не го прави за кой ще го прави? Генерална дирекция транспорт или генерална дирекция вътрешни работи? А, така, националните власти могат да го правят, но, както казах, това не е достатъчно. Не се покрива цялото европейско гражданство. По отношение на финансите – Разчитаме на а, хора, които а, работят по проекти, които са на телефона на 24 часа на ден. До тук няма чак толкова много кризи, една на 3 месеца, да кажем. Така че не е необходимо да наемаме огромни екипи. успяваме да се справим. Хората използват дори частните си телефони, осигуряваме им връзка до имейли и така нататък. Um, We... Но ако съществено се повиши работата ни, сигурно ще са е, необходими и допълнителни средства, защото да се поддържа такава служба 24 часа е, е скъпо. В момента нямаме нужда от допълнителни ресурси, но когато се появят допълнителни задължения, трябва да има и определено ниво на финансиране. За момента не, не търсим обаче допълнително финансиране, успяваме да се справим. ИКАО. Системата на ИКАО е такава, че всяка страна, която има иск към друга страна или е направила някакво действие по отношение на друга страна, а, тази информация излиза на сайта на ИКАО. Тоест, ако щатите решат, че няма да летят над Сирия, тази информация се появява на сайта на ИКАО. Сирия има правото да наложи вето. Това отгова... ограничава ефикасността на системата, но по-добре нещо, отколкото нищо. Но така е, не е проактивна системата, тя е реактивна. Трябва а, да имаме възможност да правиме повече и за оценка на риска, и за а, активни действия. Благодаря. Благодаря много за посещението и за отговорите на въпросите. Надявам се и е, е, би, си пожелавам да имаме други поводи за срещи. Успех във вашата работа и ще се радвам да се виждаме отново по този и други поводи. Петър Фондален. Господин председател, още един въпрос към господин Ки. Стана дума за доклада, който е публикуван. Ще го получим ли и ние? Yes, it is. Да, на ваше разположение е доклада. Да, ще... Всъщност качене на сайта. Просто погледнете и на сайта на агенцията. И така, още веднъж благодаря много и всичко най-добро. Мисля, че можем да продължим по дневния ред на днешното заседание. И сега работният документ на комисията относно намаляване на шума от а, на железопътни превозни средства. Оливия Униди ще ни представи документа, с което му казвам добре дошъл и му давам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давам думата. Важна е темата, за това заставам пред вас, което е по-скоро изключение или не, но така или иначе ние бихме искали да ви представим положението с шума, тема, която непрекъснато излиза на дневен ред през годините и която изисква по-нататъчни политически действия. Наистина, в края на миналата година излязохме с работен документ, като идеята беше да обединим различните елементи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 свързани с този важен аспект. Ще бъда кратък в изложението си, е, като е, аз предадох тези две странички на секретарията и вие ще получите основните моменти в писмен вид. Но трябва да кажем като начало, че шума е един от основните проблеми в областта на общественото здраве. Именно за това ние смятаме, че трябва да бъдат предприяти мерки в реалния сектор, защото сме наясно, че голяма част от населението е засегнато от това, засегната от това явление. Положението е с различна значимост в отделните държави членки, но все пак значимостта нараства и за, включително и за гражданите. И така работният документ прави преглед на стореното до сега и пред предлага начини и методи за приключване на набора от документи, с които вече при, при, разполагаме. Две, две конкретни неща искам да кажа. Първо, бавното е, включване на новите технологии, новите вагони е, с тип по-тихи спирачки, които са в момента са най-популярният начин за разрешаване на проблема. 40 до 50 години е експлуатационния живот на вагоните. Сами разбирате, ще мине много време, докато се промени целият този машинен парк. И второ, проблема стои по различен начин в Европейския съюз и не бихме, тъй като не бихме искали да доведем до по-нататъчно фрагментиране в сектора, който е пренатоварен с много правила и много пречки, особено техническо естество. И така, откъде тръгнахме, направихме сериозна оценка на въздействието, което е на ваше разположение. Разгледахме различни сценарии. Резултатът е, че ще продължим да свързваме различни форми на, и инструменти, от които един може би най-добре познавате. Е, е, финансовите субсидии, които предоставяме по-рано в режима на ТЕН транспорт, трансевропейските мрежи и сега механизма за свързане на Европа с цел да се стимулира а, подновяването на вагоните. 20 милиона са за сега е, препреведени и за тази година се предвиждат още 20 милиона. Освен това, вероятно сте видели, че когато държавите членки разработват национални програми, те се а, разглеждат в, а, те се гледат позитивно от а, органите по конкурентоспособността. Две държави членки вече са получили такова подпомагане с цел да се ускори подмяната на, на подвижния състав. След това формализирането на стимулиращите мерки, които присъстват в преразгледания вариант на регламента, който и, и вие подкрепихте, като се предвиждат различни видове такси с цел да се стимулират по-тихите вагони. Държавите членки е, има, разполагат с изпълнителен документ. Те имат възможност да налагат по-големи такси за преминаването на движението на вагони с неподменени спирачки. Така че има определено и економически стимул за операторите за подновяване на подвижния състав. В техническата сфера можем да използваме и официалния е, стандарт и спецификацията за оперативна съвместимост. След 2005 година прогресивно сме настоявали всички нови вагони да са оборудвани с е, е, да отговарят на определени максимални стойности за шум, само след няколко дни ви предстои да гласувате е, е, техническия пакет мерки в сферата на ЖП транспорта, като на, изискваме задължително преоборудване, т.е. не само новия подвижен състав да бъде да отговаря на определени стандарти, но ще има задължение за преоборудване на съществуващите вагони. Надяваме се това да стане в рамките на графика, предвиден от някои някои държави, Германия, Нидерландия, може би Франция, Австрия предстои да се присъедини към групата с национален план, с много ключови моменти. Смятаме, че ако в началото на следващата година бъдат приети съответни мерки и можем в рамките на хоризонт 2022 година да по постигнем работа и експлоатация изключително на нискошумови вагони. Това, разбира се, може да бъде свързано с известни дерогации а, е, при определени условия, а, ако, например, за, например в, е, използване на необорудвани вагони в ненаселени райони. Това ще даде време на някои държави, които не са пряко засегнати, защото ЖП линиите минават далече от населени места. Надяваме се, че преките и непреки финансови стимули, но също така и ясната политическа линия за преоборудване на целия подвижен състав правим решителна стъпка и предлагаме мощен инструмент за постигане на резултати по един въпрос, който е на дневен ред отдавне от много години. Председателят благодаря за изложението. Господин Вам Декамт, благодаря господин председателю. Както обикновено, това е, чухме от господин Ониди много ясно изказване, но все пак аз съм малко скептик. Какво става тук всъщност? Какво виждаме? Раздавате ни един прекрасен документ, който обаче е без подпис. Какво е това документ на лобитата, на Европейската комисия или какво? на най-голямата лобистка група от Брюксел. Виждам, господин председател, че кимата е утвърдително. Да, натискът на Европейския парламент несъмнено е, има своя принос за публикуването на документа. Господин Онирис, вярвам, че този документ и план за действие присъства и на сайта на Генерална дирекция транспорт. Защо обаче това отнема толкова време? Това е основният въпрос. Говорим за това, както и председателя каза, говорим си то е, за е, колелата, за е, шума от железопътния транспорт. Малко съм склонен да проявявам недоверие. 20 милиона през първия период, казвате господин Онидис и е, след това още 20 милиона. Значи говорим за 40 милиона. Искам да попитам какво е положението с вагоните, специално за товарни превози и с инфраструктурата, защото аз оставам с впечатление, че с инфраструктурата напредваме по-бързо, постигаме по-добри резултати в намаляване на шума, отколкото с транспорта на стоки. И по-нататък в текста четем, че, има, че ще има изследване заедно с Европейската агенция за ЖП транспорт Комисията има намерение да въведе изследователски действия и research action. Какво се крие за това? Председателят благодаря Петър Вантал. Voorzitter, dank aan meneer Onidi voor zijn presentatie. Um, ja, het probleem met spoorwegen is natuurlijk... Het is... Няма микрофон, оратор. Всъщност, проблемът трябва да се сведе до основните въпроси. Е, няма да направим някакъв е, гигантски качествен скок. От 300 години е, съществуват железниците. И все още се използват някои от е, коловозите, но е, са необходими промени. Много приятно е, съм изненадан, примерно, колко много е намален шума на влаковете в метрото. Там скокът е качествен. А що се отнася до темата, която ние обсъждаме, съществува един друг тип шум, а именно тракането на а, колелата, когато а, минават от един коловоз в друг. Това често се случва при а, извеждане на а, влаковете от определени коловози. Затова имам въпрос дали може да има системи за отчитане а, на шума при процеса на отклоняване на влаковете. Ontsporing is, dan kan heel snel de machinist ingrijpen en de trein tot stilstand brengen. За да се установи може ли да се намали шума в това отношение? Maar ook geluidsoverlast. Dus това води до много големи нива на шум и аз бих искал да попитам дали сте мислили по този въпрос. Е, става дума за установяване на случаи на е, дералиране. Давам думата сега на Павел Теличка. Uh, you, uh, you, uh, Благодаря, господин председател. As you have said, but uh, very clear indeed, един от uh, въпросите, които имах, вече получи своя отговор, затова задавам един допълнителен. А именно, от тук нататък на къде вървим по-конкретно? Очаквате ли е, да излезете с насоки за изпълнение на този план? Е, това не разбрах. Може ли малко по-конкретна информация? Господин Лунгрен, благодаря. Искам да засегна един конкретен аспект. С комисията ние посетихме Финландия, също така посетихме ЖП Възъл и там ставаше дума за тези композитни спирачки. И е, става дума за това, че в части от Швеция и Финландия се наблюдава проблем с безопасността предвид е, количествата сняг, които падат в тази част на света. И тези композитни спирачни калотки всъщност е, не функционират и е, трябва да. Е, Имаме предвид, че това поражда проблем с безопасността. Е, трябва да бъде въведено задължително законодателство в тази връзка. Давам думата на Карин Мадали. Благодаря за направената от вас презентация. Аз е, имам няколко въпроса. Първия въпрос е свързан с следното. Дали бихме могли да приемем това, което казвате, когато погледнахме това, от което имаме нужда, всъщност става дума за повече средства и за повече приспособления. А когато става дума за приспособления, това са вече общностните норми. Проблемът е, че в бележката на комисията не се показва какво трябва да направим. Ние не знаем кои са най-засегнатите зони в Европа. Това е изключително важна точка, по която комисията е, трябва да се замисли. Първия въпрос е следния. Дали е, има карта, е, за да се започне да се работи по хармонизацията? И второ, ограничаването на е, достъпа за шумните товарни вагони – това са точките, по които би трябвало да се постигне напредък, защото в доклада това не е особено видно. Освен това, аз мисля, да задам въпрос във връзката между модернизация на товарния транспорт и намаляване на шума, защото понякога тези две неща са несъвместими. Това са а, двата въпроса, които са свързани и също така един въпрос във връзка с а, компетенциите. Намаляване на шума а, съгласно нормите а, колко пъти е, през е, годината, колко пъти през нощта и така нататък, колко пъти вие сте работили с компетентната дирекция МВ, е, имате ли е, съвместни дейности с нея и е, спирам до тук, но трябва да кажа, че има изключително много други въпроси, по които трябва да се мисли. Благодаря, Майя Килинен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Техническата оперативна съвместимост естествено е много важна, когато става дума за шум. Там проблемите са вече от различен характер в различните държави членки. Аз а, мога да подкрепя колегата Петър Лунгрен, че трябва усилията да са насочени не само към установяване на модел, който да задоволява всички, трябва да се а, е, търсят и национални решения. Например, при нас в Финландия шумът сам по себе си не представлява проблем. Жепелиниите протичат, е, преминават през гори, директорът на железниците посочва, че няма оплаквания от шум, обаче е, композитните спирачки създават много големи проблеми при зимни условия и е, в е, тестовете спирачните пътища се оказаха много дълги. Така че по-скоро бихме задали въпроса дали няма да дералират плакове, ако всички спазват еднакви правила които не при всички обстоятелства са приложими. Ние Петър и аз знаем каква е ситуацията в Швеция и Финландия и в някои ситуации представителят на комисията ми припомни, че в Швеция тези композитни спирачки са били тествани и искам още веднъж да посоча, че в Швеция също в най-студените е, зимни периоди е, транспортът спира и това е проблема, обаче в Финландия. Транспортът функционира по всяко време, също и тази традиционна техника, е, спирачна техника, дори и при много ниски температури и сняг. Затова искам да задам въпроса дали комисията ще се погрижи при този проблем да не се е, стигне до свръхрегулация и да се създадат конкретни възможности, които да съществуват и в бъдеще, за да се отговори на различните условия и потребности на държавите членки. И вторият ми въпрос е следния. Дали а, е, в случая проблемът е толкова сложен, че а, е, с А, не може да се разгледа във връзка с техническата част на четвъртия ЖП пакет, защото беше ясно, че е, този проблем беше известен и тогава. Благодаря, сме Хя тук. Е, благодаря. Аз искам първо да благодаря за направената презентация на първо място, но все пак смятам, че е, този триетапен подход не функционира добре, е, и искам да кажа това съвсем ясно, защото смятам, че трябваше да го постигнем преди. Например, е, аз искам да посоча, че за Германия още е, сега, към настоящия момент или поне тази година в частния сектор, 50% от подвижния състав се преекипира и до 2020 година този процес ще бъде приключен. Виждат се разликите между различните държави. Трябва обаче да се знае, че много други страни няма толкова много вагони, които следва да се преоборудват, като Франция, Германия и така нататък. За това за мен е разочароващо, че Европейската комисия е избрала една триетапна система, която защитава основно страни, които имат е, силен автомобилен транспорт. И е, тук не можем да се спестим забележката, че тези лобита наистина са били много активни. Е, затова, господин Ониди, е, моята молба е следната да имате по-амбициозни цели, като се знае, че в Швейцария 2020 година наистина ще има трудности, що се отнася до шума от подвижния състав. Искам обаче да задам и един въпрос. И то е следния. Онези държави, които се опитваме да защитим в Европейския съюз, те трябва да бъдат свързани, например, с да се дадат някакви предимства във връзка с премия за стар материал. И аз не знам, че дали са водени такива разговори, какво имате предвид, какво е вашето мнение по този въпрос, ако е положително, до кога можем да очакваме конкретно предложение от Европейската комисия и това, което е още по-важно, дали контактувате с Генерална дирекция конкуренция, когато става дума за премия за скраб. скрап. Благодаря. това е за сега. Благодаря. Бята Лукашевска има думата сега. Благодаря, господин председател. Естествено, всичко, което служи за ограничаване на шума и за подобряване на здравното състояние на населението, трябва да се изпълнява. Аз обаче съм привърженик на реален здравословен подход. Е, ние говорим много за разходите, те ще бъдат огромни. Какво е, всъщност смята комисията, каква е оценката и за общите разходи, ако бъдат е, подменени всички тези спирачки с безшумни спирачки? Взели ли сте предвид всички тези неща? Например, че технологиите при вагоните са различни в източноевропейските страни и разходите, респективно, ще бъдат в различен размер. Аз смятам, че разходите би следвало да се посочат в евро. Тук вие извършили ли сте оценка за ефективност? след като се поставя изискане за подмяна на вагони локомотиви и за купуване на нова техника, също в смисъла на засилване на конкурентоспособността на железопътния сектор. Освен това, имаме и бяла книга, в която става дума, че операторите ще трябва да поемат много високи разходи за товарния транспорт и това е свързано пак с конкуренция. И още един въпрос – дали сте взели предвид и други аспекти. Например, гъстотата на мрежата, тя е различна в различните страни и е, всъщност въздействието върху здравето на населението е различно във всяка страна. Е, и това беше посочено От части е, жепелиниите протичат далеч от населените места – и в този случай ще бъдат ли необходими подобни мерки? А именно смяна на композитните спирачни калотки. Аз искам да окажа пак на Бялата книга за железопътния транспорт. Председателят, благодаря, Джеки Фастер. Uh, well, you, Благодаря, господин председател. Uh, тук ще ви разваля настроението. Не разбирам защо трябва да се използват европейски пари за преоборудване на товарни е, ЖП вагони. В края на краищата е, ЖП транспорта е частна собственост в е, Обединеното кралство. 12 години тук слушам за шум и за първ път чувам да се говори за шум от, от ЖП транспорта. Сега, в края на краищата, хората са се заселили край ЖП линии, когато те вече са съществували. Та, ЖП компаниите са тези, които имат отговорност да намаляват шума. И а, след като твърдите, че трябва да се преоборудва това или онова, нека да отпускаме заеми, например. Как точно ще се разпределят тези пари? Аз лично живеех на ЖП гара. Минаваше през градината ми влака, задната градина и никога не съм получавал оплаквания от шума. Разбира се, явно е, значит, различни са възприятият. Но сега, примерно в Германия, знам, че в някои провинции е имало проблеми, но едва сега ги чувам до сега. Не, не се е споменавал. Не мисля, а, че трябва да използваме европейски пари за преоборудване на ЖП вагони. Не, че не трябва да се борим в, с проблема в края на кращата, след като е, има частни ЖП компании, нека да се, те да си търсят някакво финансиране. Кой ще реши е, колко е максималният бюджет, който ще се отдели, колко ще получат страните членки? А ако жел... съответните железници не са приватизирани, а са собственост на държавата, как ще се процедира? Тоест много, много въпроси не получават своите отговори. Винаги е необходимо, разбира се, да има мерки за намаляване на шума, защото хората живеят по край линия, но това е отговорност на ЖП компаниите. И аз лично не смятам да подкрепям никакви мерки за финансиране на подобни проблеми с европейски пари. Повдигна се също и друг въпрос за различни страни, че имат проблеми а, с а, времето, че така на хиляди километри има железници в области, където почти никой не живее. Та, нека да чуеме как точно ще работи тази всичко, което се предвижда. Във всички случаи никак не ме убеждавате и определено няма да подкрепям. Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Аз е, смятам, че е, наистина това представене не беше особено точно е, и не се намалява достатъчно шума. Мисля, че това е и политиката на СНСФ. Това е един друг начин да се управлява шума. Аз искам само да направя един коментар във връзка с един въпрос, а именно въвеждането на новата система на спирачките, която е много важна във връзка с подвижния състав и намаляване на шума, системата какво и така нататък. Но всъщност става дума за начина на функциониране Компаниите или предприятията, които искат да инсталират това, те много често не представляват. Компаниите трябва да събират съответните, самостоя... съответните средства, но има и разходи за поддръжка. Така че тук тези разходи не са предвидени. Аз е, не смятам, че трябва да се ангажира европейския бюджет е, и е, всъщност това е един много голям проблем във връзка с ЖП транспорта. Става дума за е, инвестиционни разходи, т.е. разходи в големи размери. И какво всъщност става? Трябва да се мобилизира за поддръжка на вагоните известно количество средства. Ja, ich habe mich jetzt auch noch аз също се включих в списъка на изказващите се за пълна изненада на хората, които са компетентни в тази сфера. Тази дискусия се води от 10-12 години. Аз Да, да. Всъщност аз не ви видях, не видях, че искате думата. Ще ви я дам веднага. Спомням си, че тогава бях твърде самотен в моето мнение, обаче се появи друга тенденция. В крайна сметка за намаляване на шума в ЖП транспорта се почна да се говори повече в Европейския парламент. Постигнахме съфинансиране за подвижния състав и това беше трудно, все пак успяхме. Също така трансевропейските мрежи предвидихме процент 260 милиона и е, всъщност предприятията имаха достъп до тези средства. Къде е конфликтът? Основният конфликт винаги бе свързан с парите. Аз е, мога да кажа, че никой не протестира, че с европейски средства се правят инвестиции в размер на 10 милиарда за намаляване на шума. Аз е, не искам да е, бъда във влак, който пътува край стена. Аз съм от Берлин, но не искам отново да е, преживявам това. 10 милиарда е сумата, а какво всъщност ни е необходимо, за да постигнем преекипиране? При новите е, превозни средства нещата са ясни. Технически това не е проблем. Става дума за политическа воля. И тъй като товарният транспорт в Европа повече от 50% е трансграничен, ни е необходимо европейско решение, защото националните решения не носят нищо, ако трябва да се извършва трансграничен транспорт. Какви са разходите, ако 80% от сега съществуващите загони се преекипират? Колко ще струва това? 1,2 милиарда. Тоест 8,8 милиарда ще спестим, ако направим това. Няма да ще трябва да се борим с шума при източника. Трябва да има и график. Швейцария ще го направи до 2020 година, а много голяма част от транспорта протича през Швейцария. Можете да кажете на предприятията, ще спестите средства, ако не минете през Швейцария, а през Австрия, но тъй като пътните такси в Швейцария са много високи. Е, много хора преминават пред Австрия, обаче австрийците няма да търпят дълго това. Казвам, ще спестим е, време, средства и ще постигнем ефективност. Ще има е, печеливша информация за всички страни, но точно това се постига трудно в политиката. Ние обаче няма да се откажем и ще подкрепяме комисията в усилия в тази насока. Преди 5-6 години имахме дебат, в който се казваше, че има само едно предприятие, което може да произвежда нужда а, такива съоръжения. Гер... Нещата не са толкова прости. Между другото, има много предприятия вече и създадени са много работни места и ако ме бяха попитали преди 5 години, смятате ли, че 50% до днес в Германия от съоръженията ще бъдат преекипирани, нямаше да повярвам. Но видно е, че това е възможно и естествено най-важният коридор за транспортен за товарен транспорт Роттердам Генуа. През юни ще бъде осветен Гота тунела, Льошпек тунела е готов, обаче отсечката минава край река Рейн на всеки 3 минути и дори шефа на железниците Грубе, който беше предупреден от своите сътрудници, не приемай това. Той каза, да, това наистина е непоносимо и това се цитира от всеки кмет и хората не могат да спят. И е, разбира се, да, е, е, този район беше туристически, сега обаче едва ли ще има туристи там. Така че трябва да има изключения за хората, които живеят близо до релсите. Аз не съм от този тип, аз съм за железниците, но казвам, че те имат перспектива само ако се реши проблема с шума, поради което трябва да го решим бързо. И естествено аз приветствам, много често критикувам Германия наистина в транспортната политика политика. Обаче коалиционният договор до 2020 година предвижда забрана за шумните товарни вагони. А Доминик, ако вагоните бъдат оборудвани с СТМС, ще спестите енергия, ще спестите и разходи, защото спирачната дейност ще протича по друг начин. Е, в момента, може би, е, нещата не изглеждат много лесни, разходите са големи, но в бъдеще ще може да се реализират економии. Не става дума само за предприятията, става дума и за ландшафта, за хората, които живеят там и които трябва да имат спокоен сън, а който спи спокойно може и да работи добре. Така че като цяло това е инвестиция, която е в полза не само на гражданите, но и на индустрията и на Европейския съюз и в крайна сметка на ЖПТ транспорта, защото е, той е, е по-екологичен от еколог... автомобилния транспорт. За това искам това да се постигне. Пожелавам повече амбиция на комисията. Целта да бъде до 2020 година и въпреки, че в страните таксите са различни, е, този, който има по-тихи вагони, плаща по-малко и обратно. всъщност причините да плаща тук се прилага този генерален принцип. Сега има още други желащи да вземат думата, моля. благодаря, господин председател. Много важно е да е, разглеждаме въпроса с шума от е, транспорта. Е, ЖП компаниите и операторите и местните власти следва, когато планират е, ЖП трасета, следва да поемат своята отговорност за намаляване на шума. И когато се опитваме да правим това, трябва да го правим максимално ефективно от гледна точка на разходите. Значи да работим там, където е най-голям проблема. Той не е толкова голям навсякъде. Сега комисията иска да насърчи страните членки да създадат национални програми за преобразу... преоборудване на е, вагоните с композитни спирачки – но нека да е наясно, че в северните страни подобни композитни спирачки не могат да се използват. Е, много са трудни е, зимните, зимните условия с сняг и лед. А пък е, тогава в такива условия около композитните блоко, спирачни блокове се натрупва лед и съответно спирачния път е много дълъг, така че се намалява безопасността. Би трябвало комисията да е наясно с тези проблеми. Делегацията от нашата парламентарна комисия по транспорта посетихме Норвегия, запознаха ни специалистите с този проблем и те бяха много обезпокоени от подобни планове, защото ние не можем да използваме подобни композитни блокове. Поне за северните страни има проблем. Благодаря. Естествено, аз мога да се съглася с а, преждеговорившата колега от Финландия. Да, тези а, композитни спирачки наистина са чудесни там, където функционира добре, обаче това не е навсякъде. И все пак следва да сме реалисти. На север те не могат да се използват, ако създават проблеми за безопасност, а те създават. Аз а, и, с, знам становището на финландските железници в Швеция по същия начин. Е, председателят, може би един малък коментар преди да вземете думата, когато става дума за е, пари. 30 е, милиарда евро получават аерокомпаниите от потребителите всяка година за да не ползват керосин. Обаче, второ, ако нямаме европейско, а само национални решения и Германия каже, че 2020 година е край, защото е в центъра на Европа, тогава 70 или 80% от товарния транспорт трябва да се преекипира. И за това аз пледирам за европейско решение. Разбира се, в определени ситуации, когато се застрашава безопасността, трябва да се търсят други решения, но ако някъде а, е, има проблем, не трябва да се затваряме очите и точно за това исках да взема думата сега. Благодаря, благодаря на всички за раз... коментарите и за изказаните позиции. Те отразяват и сложността на проблема. Ние определено трябва да възприемем европейски подход към тези е, въпроси, защото в противен случай е, ще се сблъскаме с един много труден за разрешаване проблем, както примерно шума около летищата. До този момент сме успели да запазим целостта на вътрешния ЖП пазар, макар и има местни власти, които започват вече да прилагат някои мерки, обаче несъгласувано. За мен това е най-големия проблем. Е, трябва, ако искаме да насърчаваме товарен ЖП транспорт, трябва да използваме всички средства, да не се създават нови затруднения, които драматично ще намалят е, шансовете за оцеляване на този транспорт. Е, товарния ЖП транспорт е много е, уязвим в момента и за това трябва да се търси най-ефективния начин по отношение на средствата за решаване на проблема. За това и оглеждаме варианта за това колко би струвало преоборудването. Да, е, действително създава се и поставя се въпроса и за поддръжката в това отношение и общо колко ще струва всичко това по време на целия експлуатационен срок на съответните вагони. Но по-добре е да има твърда срокове за преоборудване на целия подвижен състав, защото те се използват в цяла, е, той се използва в цяла Европа. Е, Тогава не би следвало да се създават пречки за използване на подобни вагони в някои области, където имат по-високи норми за шум. Очакваме да направиме и изключително пропорционални тези мерки, така че ако тези нови тихи композитни спирачки представляват проблем за определени метеорологични условия, ще дадем и съответните изключения. А сега чувам за проблема. Не са ни представили до сега данни в това отношение. Нито и Европейската агенция за железниците не е представила данни, че това представлява изключителен проблем. Да било то в много студени или крайно горещи условия. Ако това е така, безспорно ще го отчетем и ще направим така, че задължението за преоборудване а, да има и възможности за изключения. Друго изключение, което следва да бъде възможно, свързано и с така цялостния график за преоборудване, следва да бъде е, свързан е, с е, оценка на това дали в определени области шумът засяга живеещи там. Така че това продължава да бъде тема за обсъждане и с вас, и с националните власти. Ще, създадени са карти, зададохте въпрос така, ясно ли е къде са най-тежките проблеми. Да, да, има карти, ще ги включим и в картите, свързани с трансевропейските мрежи транспорт. Ще ги представим в Амстердам. Има ли альтернативи а, на тези композитни спирачни блокове? Да, има, а, но тук вече е, се създава въпроса и с е, ограниченията, които се поставя е, при изграждането на такива стени покрай ЖП линиите. В дейността по иновации и научни изследвания са включени възможности за изследване на както на преоборудването на ЖП, на подвижния ЖП състав, така и за евентуални решения, свързани с инфраструктурата. Примерно да се направи така, че коловози да са разположени по такъв начин, че да се е, намали е, шума е, за съжаление, това намаляване на шума не е достатъчно. Затова е, за нас преоборудването с е, композитни спирачки е неизбежен вариант. Господин Теличка зададе въпроса, ще има ли насоки за прилагане на плана. Това е част и от дискусията, която провеждаме в момента. Това е целта ни. След като проведем дискусии с вас и с националните власти, да излезем с нещо по-конкретно, по-точно по отношение на графика, инструментите, които ще се използват. А, що се отнася така общо, как ще са разположени мерките във времето, това е Хоризонт 2020. Е, в Швеция има решение, после Германия взима решение. Във всички случаи се надяваме да излеземе с дата за европейски подход и всеки да застане, за да се съобрази с нея, като естествено да има мерки за смягчаване, изключения и достатъчен срок, базиран на обективни критерии, т.е. Какво, какво има ли засегнато население и други отчетени рискове. Като цяло идеята е е, за тази една страница, господин Вандеркам, да е, имате едно много, е, обобще, едно много кратко обобщение. Комисията а, отразява, разбира се, тук и оценката на въздействието и а, общите намерения, които има а, комисията за последващи а, стъпки в Амстердам на срещата трансевропейски е, транспортни мрежи, Роттердам, извинява се председателя, ще е, търсиме консенсус от отрасъла, не само от страните членки, но и от отделните оператори. Да бъдат те съгласни да, предприем... да приемат този подход с е, твърд график за пълно преоборудване на, цялата, на целия ЖП състав. Благодаря. Една минута още. Да, не, пропуснах, извинявайте, това е наистина важно. Това, което вече се опитаме да, опитваме да направим е да видим дали можем да използваме фонда FC за по-широко финансиране на преоборудването за намаляване на шума. В съответствие с това ние започнахме да обсъждаме с колеги от не само от Генерална дирекция конкурентоспособност, но и от растеж и други отдели, да обсъждаме възможността или да създадем една рамка, която ще даде възможност на, на националните органи е, да предвидят свои програми или не, някаква друга мярка, която да насърчи действия на европейско ниво. Не само за намаляване на шума, но също така с, с широк положителен ефект в областта на безопасността, но също и на екологията, защото ще даде възможност за интегрално рециклиране на цялото това оборудване и в крайна сметка резултатът ще бъде в подкрепа на нашата промишленост, която да се доближи по-бързо до новите технологии. Идеи има, но не мога да посоча срокове и не мога да посоча никакви конкретни формализирани резултати. Много е рано председателят. Сега, за съжаление, трябва да приключим. Благодаря за изложението, за дискусията. Разбира се, темата остава на нашето внимание внимание. Е, а сега работната група по туризъм е следващата точка от нашия дневен ред. Благодаря още веднъж.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 Приветствам ви е, най-сърдечно на днешното обсъждане на темата е, работна група в областта на туризма, представяне на манифеста Туризъм за растеж и работни места, размяна на мнения с заинтересовани страни. Този манифест е, беше вече раздаден и всички разполагат с копия. Преди да помоля експертите да ни представят манифеста, искам да подчертая, че тази инициатива е изрично приветствана от мен. Лисабонския договор предписва да се увеличи конкурентоспособността на туризма в Европа, поради което трябва да има съгласувани действия на заинтересованите страни. Подкрепяме това, подкрепяме също, че в манифеста до голяма степен се отразяват приоритетите, които бяха очертани от комисаря в Мадрид през 2015 година и за това се очаква синергиен ефект при изпълнение на мерките. Някои от мерките в стратегията вече са дискутирани в миналото в нашата комисия, например преодоляване на сезонността в туризма и подобряване на достъпа до различните дестинации. Също и доклада по собствена инициатива от октомври миналата година на колегата Изабела Демонте обърна внимание на специалните предизвикателства на туризма и това откриваме и в манифеста, например цифровизацията или устойчивия туризъм. Сега обаче първо искам да дам думата на заместник-председателя, който отговаря за работната група за туризма, господин Муей, който работи по изготвяне на манифеста. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената ми възможност да представя е, този е, манифест в е, присъствието на заинтересованите организации. Благодаря ви също, господин председател и на секретарията за оказаното ми съдействие в нашите усилия насочени към а, представяне на нещо принципно ново в интерес на всички а, заинтересовани страни от туризма. Надяваме се също да а, получим вашата подкрепа във връзка с междуинституционалния диалог и мога да кажа и за много от нашите действия в парламента. За нас тази комисия е абсолютно необходима. Уважаеми гости, уважаеми колеги, Мога да използвам тази дума, колеги, защото всички, които са тук, които сме тук в залата, работим по а, развитието на един отрасъл – в който се предлагат работни места за милиони хора. Това е един от най-важните отрасли. В бъдеще интересите и нуждите на туризма трябва да се отчитат в по-голяма степен от европейските институции. И в по-голяма степен. Уважаеми колеги, трябва да сме радостни, че различните организации от отрасъла за първи път имат конкретен план за действие. Това е обща принципна декларация. Можем да се радваме на всичко това и трябва да подкрепим тази инициатива. Радваме се, че е, днес специализирани е, съюзи, издружения, заинтересовани страни от туризма получават възможност да говорят за своите планове. За това трябва всъщност да създаваме непрекъснато възможност. Радвам се за този манифест, радвам се и за това, че той ще бъде изслушен в парламента, но това не е достатъчно, няма да промени нищо. И това е причината, господин председател, поради която всички ние, депутатите, а и други заинтересовани страни, трябва да действаме активно за изпълнение на тази манифест, за тази декларация и трябва да обединим нашите сили, защото всъщност, когато се чува, че няма достатъчно работни места в Европа, когато се посочват аргументи, че е необходима реиндустриализация на Европа, тогава ние не можем да гледаме безучастно а, на факта, че в плана Юнкер туризма изобщо не се споменава, въпреки че е един от най-важните отрасли по отношение на създаването на работни места. Като знаем, че милиони млади хора са без работа в Европа, че от Испания до Унгария много млади хора не могат да намерят работа и когато осъществяваме обмен в сферата на образованието, е, защо да не се обърнем към отрасъла туризъм, е, където всъщност най-лесно се създават работни места за млади хора. И когато чуваме, че е, туризмът на базата на европейски статистически данни се разглежда като бранш, като отрасъл в сферата на услугите, а не като економически отрасъл, ние може би е, ще можем да се обединим около идеята туризма да не се разглежда само като отрасъл е, на услугите, а да се категоризира като економически е, и индустриален отрасъл, така че да можем да създаваме повече партньорства на тази основа. Държавите членки не трябва да жертват туризма когато става дума за спорове за компетентност, ние трябва е, заедно да се погрижим туризъм, туризмът да получи подкрепа в е, Европа. И е, усилията, които са положени, вече дават е, резултати. С е, това изречение е, приключвам е, и давам думата на представителите на 7 специализирани съюзи, а има и представители на други съюзи. Тук е, не беше лесно да бъдат подбрани тези 7 от общо 30, така че ще дам думата сега на тях. Важно е да бъдете изслушани. Председателят, благодаря Истван Ноев имаме а, а, 6 експерти сред нас, а, които сме поканили. А, времето за изказване е ограничено. А, можете да се изказвате в рамките на а, 6 минути. Едуардо Антален, Европейската а, туристическа комисия. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господа евродел и госпожи евродепутати. За нас е чест и радост да ви представим уникален документ в историята на туризма в Европа е, този сектор е важен принос към економиката, като произвежда 10% от брутния вътрешен продукт, е, обхваща милиони хора и допринася с милиони за износа. При, тук приносите са много за опазване на инфраструктурата, на културното наследство, и най-вече осъзнание за европейска гражданска идентичност и европейския туристически сектор е конкурентоспособен в световен мащаб. В други региони на света се създават по-благоприятни условия за пътуващите, за да потикнем по-добра европейска политика се нуждаем от общоевропейски подход, отчитайки отражението на сектора, както и широкия кръг участващи или засегнати от туризма. Ние, туроператори, пътнически агенции, различни местни оператори, е, хора от гастрономията, атракции, молове и търговски обекти, работници в туристическата сфера и много други. Всички ние, за това сме дошли, дошли да ви го кажем, обединяваме се обединяваме около този манифест. Това са основните приоритети на 30 асоциации от различни сфери на туризма, частни и обществени, са обхват, са се подписали по този манифест. Подобряване на квалификацията, по-добра връзка и това са само някои от предизвикателства пред европейския туризъм днес. Предизвикателства, които ние трябва да претворим във възможности. Време е този бизнес да обедини усилията си, за да постави своите въпроси на вниманието на Европейския парламент парламента. За това сме много горди да ви представим нашия манифест за растеж и заетост тук. Съгласно най-новата стратегия на комисията и съгласно еврокомисар Бянковска, ние трябва да очертаем най-важните приоритети за следващите месеци през нашия сектор. Ръководния комитет, когато им честа да ръководя, ще застава днес пред вас всеки от членовете на комитета представлява е, част от инициативата и тук са включени сектори, които обхващат над една трета от е, работещите, работните места в Европейския съюз. Много се радваме, че имаме възможност да застанем днес пред вас е, заедно с госпожа Мателев, господин Ферхъс, господин Барен. С радост заставаме пред вас. Благодаря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 който представлява Европейската асоциация на туроператорите. Благодаря. Както чухте, госпожи и господа, Лисабонския договор, е, съгласно документ на Европейската комисия 2010 година, дава възможност на Европейския съюз да създава благоприятна среда, да насърчава сътрудниче между държавите, членки, специално чрез обмен на добри практики, да развие интегрален подход към туризма, отчети политики, спецификата на този сектор и в другите политики. Така че ние приканваме към нов стратегически план за действие на базата на този момент, отчитайки съответните възможности, които дава единния пазар, както чухме, необходим е хоризонтален подход, за да се постигне е интегрална економика на, на, въз, с тези възможности съгласно договора. Ние трябва да избегнем е, дублирането в регулаторната рамка и претоварването с регулатор, регулаторни мерки. Е, да, би трябвало да помислим за създаване на постоянен комитет по туризма и въпреки, че правомощията оставят местни или регионални, може да се помисли за различен различен подход и различно отражение при споделяне на добрите практики като защото тук се отнася до местни данъци и такси, съответни условия за настаняване, за заетост, за здравеопазване. Особено в заетостта е важно да помислим за сезонните работници и работещите на съкратено работно време Прекомерното регулиране ще намали притока на средства към сивата економика и ще заде повече фосфоритет. Особено за малки и средни предприятия трябва да продължим да ги насърчаваме, а не да пенализираме тяхната дейност, особено в трансграничната дейност. И ако позволите едно предложение, което не се съдържа в манитеста, нека създадем платформа за координация на информацията и публикацията публикацията на е, граждански власти след терористичните атаки и други въпроси от глобално значение, защото, госпожи и господа, налага се бързо и спешно да предоставяме информация на различни езици. Пазара навсякъде иска информация, с която бизнеса не разполага, гражданските власти има други въп... интереси за развитие развитието в Япония, Китай или Америка, но ние всички в Европа сме засегнати е, от един инцидент с сериозни економически последствия, така че ние сме по-уязвими за свръхреакция на пазара. И така, какво значи успех в туризма? Дали това е споделяне на общия пазар, по-добро качество на работните места за европейски и неевропейски пазари?

по-дълги престои, под по-големи приходи, транспорт, повишаване транспорт, обема на транспорта, на търговията, е, дали мнението на потребителя е важно. Ние трябва да се вслушаме и с потребителите извън Европейския съюз, да чуем местните общности и трябва да разработим критерии, които отговарят на стратегическите цели и, от, и се нуждаем от по-добри данни, количествено и качествено. Несъмнено финансирането е важно и то трябва да отговаря на изискваните. Ако комисията смя, че туризмът е основен източник на работни места, основи за млади хора, това трябва да бъде последвано от инвестиции. Комисията може да постигне е, целите на е, Лисабонския договор. В момента се прилагат малко усилия. Това трябва да се промени промени. Но ето в транспорта също има дейности, които се отразяват на туризма. Има различни източници в европейския на наръчник за финансиране, но нито една от тях не, не е предназначена за туризма. А всъщност в туризма се генерират много сериозни приходи. В обобщение ние трябва извън е, е, регулаторния режим, данъчния и визовия режим, трябва да направим съответни стъпки за повече растеж и работни места в туризма. И това да намери отражение в бюджета. Благодаря. Благодаря с Кристиан Дебарен, Hospitality Europe господин председателю, членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Както знаем, туризмът добива все по-голямо значение за европейската економика, като един от малкото се отрасли, които отбелязват растеж и нови работни места. Въпреки невидимите характеристики на Европа, които през 2015 година отбелязват растеж от 5%, туризмът държи сериозни пазарни дялове и налага бързо определяне на приоритети. Първо, да се преразгледа регулаторната рамка за туризма, за намаляване на администрацията и данъчното бреме. Фискалната и административна рамка, която проистича от некоординирана регулаторна рамка на европейско, национално и, и местно ниво, пречи на конкурентоспособността. Липсва координация. Трябва да се помисли за данъчното облагане. Ние, членовете на манифеста, изискваме от комисията да проведе изследване, за да даде практически препоръки за повече растеж и работни места. Второ, споделената економика. Няма спор, че споделената економика променя туристическия пазар и бизнес модела, разкривайки потенциал за растеж. Като това се отразява на защитата на потребителите и данните. Това може да има отражение върху заетостта и то в отрицателна посока. Ако не се заемем сериозно с този въпрос, е, трябва да помислим за изследване. Е, заедно с доклада Делмонти това трябва да ни помогне. Трето, как да се използват, да се прилагат съществуващите закони за равни условия, конкурентоспособност при съответно защита на труда и данъчно облагане. Е, отново ние приветстваме доклада Делмонте за защита на потребителите в сферата на изпълнението на на разпоредбите за сигурност и безопасност в туристическия сектор. Това трябва да се отразява и на споделената економика и сферата на туризма. Четвърто, неутралност и прозрачност за онлайн услугите. В обхвата на прегледа на регулаторната рамка трябва да се включат и онлайн услугите, защото прозрачността за потребителите е изключително важно за вземане на решенията, е, като трябва да продължим да поддържаме пълна неутралност на информацията. Всички е, външни влияния, като да речем реклами и други такива, трябва да бъдат посочени, защото изследванията показват, че е, клиентите по-скоро, да речем, търсят резултати, които са органични, а не неутрални. Така че не трябва да допускаме подвеждаща информация. Благодаря за вниманието и за готовността да ни слушате. Сега Адам Бодор от Федерацията на европейските велосипедисти. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, членове на Европейския парламент, вие сте членове на Комисията по транспорт, така че може би говорите повече за транспортния сектор и неговите предизвикателства. Искам да ви уверя, че от гледна точка на туризма, че транспортните мрежи на Европа са добре развити в глобален мащаб. Те могат да представляват чудесна възможност за европейския пазар в туризма. Но искам също така да ви кажа, че този потенциал не се използва. Първо говоря за дълго, дълги пътувания, които понякога са по по неудобни отколкото в САЩ. Например, ако искам да пътувам с влак от Нью Йорк до Чикаго, мога да купя на едно място влаковите си билети. Ако искам да пътувам от Брюксел до Будапешта, моя роден град на 1100 км, не мога да си купя на едно място билет. И ако имам штурата идея да си взема и велосипеда с мен, ще го загазя трябва да променям два до четири пъти влака. Тоест, искам да ви кажа, потенциалът не се използва, не се използва, въпреки че Европа инвестира в високоскоростни ЖП мрежи. Така че пред Комисията по транспорта искам да ви призова да промените това. Да, това е предложение за нуждите на туризма. Нека не забравяме економиката на посетителите, когато говорите за развитие на транспорта, защото това не означава само линейна инфраструктура, не че тя я подценяваме. Говорим за трансгранични услуги, говорим за продажба на билети, говорим за информация, за промоция, нещо, което абсолютно липсва за посетителите или е много проблемно и по-скоро обесъдно насърчава, отколкото насърчава туристите да използват устойчиви средства за транспорт. Така че нищо чудно, че хората предпочитат авиацията. Ако искате да декарбонизирате транспорта, трябва да се помисли в тази посока. А, така че нека разгледаме всички възможности, а, които предлагаме. Една възможност е, разбира се, да продължавате да инвестирате в а, транспортната инфраструктура, но отчитайки възможностите на економиката на посетителите на национално, но и на местно ниво ако инвестираме в местната мобилност, има такива проекти, помислете за паркинги за туристически автобуси или за Белоалей. Няма да се изненадате, че ви, че ви го казвам, защото тези инвестиции трябва да се насърчават за целите на туризма, не само на мобилността. И освен това се нуждаем от мултимодални транспортни възможности за на туристите. Това, за пример, който ви дадох, се отнася за едно транспортно средство. Ако искаме да комбинираме, се нуждаем от по-добри, по-добра уредба и по-добра регулация и разбира се, подобрено продажба на билети. Да, знаем, че в бъдеще авиацията ще играе важна роля, но Помислете за проучване на отражението на съвразумение като Сингъл един на европейско небе върху туризма. Така че ние подкрепяме желанието за при привличане на повече инвестиции в транспортния сектор. Помислете за економиката на пътуванията. Благодаря. Нека да кажа, че ние сме комисия не само по транспорта, но и туризма. Сега госпожа Нунис от мрежата за способен туризъм. Благодаря, уважаеми депутати, представители на Европейската комисия, дами и господа. За мен е голям чест да представя приоритетите на манифеста по отношение на устойчивостта. Първо, Устойчивият туризъм засяга всички сектори, когато става дума за разработка на стратегии. Той покрива всички аспекти от индустрията и следва да бъде обект на внимание на европейските институции. В манифеста призоваваме комисията да насърчава схема за, волон... за доброволен мониторинг на дестинациите също и е, разпространяване на Европейската система за показатели, да се анализират и съответните нужди и предпочитания за пътуване, както и тенденциите. След пилотната фаза схемата за показатели има нужда от съответна инфраструктура и данни, също и създаването на виртуална туристическа обсерватория. Необходимо е да се подават данни от най-низко ниво за много дестинации. Ние не можем да управляваме това, което не можем да измерим. Устойчивостта е свързана и с конкурентоспособността, така че успешното изпълнение на политиките за туризъм на всяко правителствено ниво налага да има хармонизирани сравняеми показатели, за да може да се е, следи е, за изпълнението на целите устойчивостта има социално изменение и изменение, свързано с околната среда, които трябва да бъдат отчитани в една цялост. Необходимо е да има и програма за сътрудничество между Комисията и Световната туристическа организация за изпълнение на мерки за годината за туризъм. Трябва да се изготви дългосрочен план за устойчиви туристически дестинации с съответни системи, технологии и инфраструктура. Туризмът е свързан с конкретно места, където трябва да има инвестиции и защита на околната среда. Трябва да се търсят и устойчиви работни места, устойчивост на културата, закрила на съществуващата култура и на типичните е, и достижения, както и запазване на стила на живот с всички е, отделни аспекти. Всички съответни парламентарни комисии и международни органи следва да имат отношение към тези цели. Сега представител на Европейската е, Федерация за е, храна и земеделие. Благодаря, уважаеми колеги. Сега ще ви представя най-неотложните приоритети за квалификации и умения в областта на туризма. В Европейския стълб за социални права също бяха идентифицирани натрупването на умения и учене през целия живот като основни приоритети. Три момента сме идентифицирали. Първо, в сектора на туризъм трябва да се направи така, че професионалното обучение да посреща нуждите на съответната индустрия и работещите в нея като за това трябва да се ангажират всички, които работят в системата. Трябва да се отчитат и новите е, търсения на, на туризма, примерно компютърни технологии, познания по езици, е, предоставането на храни е, с оглед на хранителни алергии. Малките и средни предприятия имат нужда от е, е, специално внимание при обучение на персонала си, защото те нямат средства да осигурят обучение на персонала извън е, директните им задължения. Може би трябва да има варианти за обучение онлайн. В края на кращата няма да нужда да измисляме топлата вода на европейско и национално ниво по отношение на обучението се случват много неща. Три е, генерални е, дирекции на комисията работят по този въпрос, както и социални партньори на европейско и на национално ниво. Затова е най-добре да се е, наблюдава и координира финансирането на проектите, за да можем да предоставяме най-добри практики. Също така трябва да се отчитат наличието на всички съществуващи инструменти, съответните мрежи и така нататък. Второ, сектора на туризма наема много млади хора. За много от тях това е първата работно място. Те така влизат на пазара на труда. За това трябва да направим така, че туризма да има своята роля в привличане на младежите на трудовия пазар. Тук отново можем да се опрем на съществуващи инструменти, е, гаранцията за заетост на младежта, ред схеми за е, стажове и така нататък. Отново всички заинтересовани страни трябва да бъдат ангажирани. Могат да се търсят и по-инновативни програми е, за обучение и квалифициране, примерно с оглед на сезонността на дейностите по туризма, да се обучат млади хора за е, вземане на работа, която не е свързана толкова много с сезонност. После, трябва да се разпроня... Е, да има достатъчно информираност за възможностите за работа в сектора на туризма. Може би да се създаде е, портал за работни места в туризма. Може да се обсъди тази идея. Също така е много възможно не само да при... важно да привличаме хора в сектора, но и да ги привлечем да останат да работят там. Трябва за това да се създадат и по-добри работни места с равнопоставеност, добри работни условия и така нататък. Благодаря. Well. Благодаря, господин Ганес Паскал. Благодаря, господин председател. Благодаря на седемте организации, които присъстват е, днес. Е, сърдечно добре дошли на всички участници в е, настоящата среща. Както правилно беше посочено, това е комисия не само по транспорт, но и комисия, която отговаря за туризма. Аз искам да благодаря на всички, които изготвиха този манифест, защото тук може да се цитира член 700. 95 от е, договора, е, на това се оказва и в манифеста, че Европейския съюз има пряка компетентност, обаче може да създаде за това съответна среда. Ние е, виждаме, че този манифест всъщност обединява всички положителни е, характеристики на туризма като отрасъл, също така и социалните му функции. Първо, като е, сектор, който създава работни места и второ, ролята на туризма в културния обмен ние не можем да извършим хармонизация, обаче можем да упражняваме въздействие върху дейностите в туризма. В някои държави, например в моята страна, това е основният економически сектор, най-важният сектор и е, Естествено, това е привлекателна точка е, за много хора, които търсят работа. За това мога само да поздравя, да приветствам този манифест. Е, той е изготвен много добре, много интелигентно. И е, интелигентният момент е, че са включени определени елементи като е, устойчивостта, за която вече се говори. Мисля, че тя представлява съществен фактор за да не разглеждаме туризма само като частичен аспект, а като важен е, фактор за създаване на благосъстояние в много страни. Благодаря. Благодаря. Клаудия Тапардал е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя туристическата индустрия, защото това е много сплотен отрасъл и от това е видно колко този отрасъл допринася за економическото развитие на Европейския съюз. Аз няма да повтарям всичко, което е включено в манифеста, разбира се, той съдържа важни моменти. Става дума за важен план за действие, така че да се чуе е, гласа на европейския туризъм. До сега този глас не е чут достатъчно от европейските институции. Комисията също би могла да направи доста неща в тази насока. Жалко е това, защото европейският туризъм дава голям принос за европейската економика, за нейния растеж, също така за създаване на работни места и реализиране на печалби. Мисля, че е наистина много жалко, че недостатъчно се чува нашия глас. Още по-лошо е, че европейските институции не оказват достатъчно съдействие на туризма и за това тази днешна среща ще бъде първата стъпка в правилната посока и ще се очертае една нова тенденция. Имаме много е, опасения, много от нас е, в е, различните комисии на парламента предават това послание. Ние сме предавали тези послания много пъти на Европейската комисия в формални и неформални срещи. Смятам, че вече е време да се внесат промени. Ние сме в комисията по туризъм, не само комисията по транспорт в Европейския парламент и ако наименованието на тази комисия е такова, трябва да обръщаме еднакво внимание на транспорта и на туризма и е, не само е, в общ порядък, но и да навлизаме в е, детайли, които са важни за тези отрасли, за които отговаря комисията. И още нещо. Смятам, че туризмът в Европа ни е оказал много съдействие. Например, имаме Европейска година на туризма и културното наследство. Може да се въведе такава. Това беше нашето желание. Е, и е, до някъде получихме и положителен отговор. Имаме съобщение от Европейската комисия за 2018 година, като година на културното наследство в Европейския съюз. Смятам обаче, че може би може да се направи повече, за да може Европейската комисия да осъзнае колко е важен туризма и че туризмът е обект не само на Европейска година за туризма, но и на стратегия за неговото развитие. Тази стратегия обаче все още не е факт. Ние очакваме от Европейската комисия план за действие. Имахме обещание в тази насока и този манифест е важен инструмент за въвеждане на план за действие. Очакваме още през този мандат представителите на Европейската комисия и ние, европейските депутати, да разберем, че Европейският а, туризъм се нуждае от стратегия за развитие. Трябва да осъзнаем това. Тази стратегия през следващите пет години трябва да се обнови, е, защото сега стратегията е стара и трябва да се е, адаптира. И последно изречение. Аз разговарям много с представители на министерствата, на националните органи в сферата на туризма и всички казват, че ако говорим за логиката на субсидиарността в туризма, всички повтарят едно и също. Твърдят, че без европейска подкрепа, без инвестиции от е, европейско равнище, които не откриваме в плана Юнкер, те няма да могат да оцелеят. И тази логика за европейска подкрепа наистина трябва да стане факт, за да процъфтява туризма. Джил Еванс е следващият оратор. Благодаря много аз лично приветствам всичко, което се случва. Уникално е, много насърчаващо че виждаме толкова различни партньори, които са се обединили с предложения за извеждане на туризма върху така общия политически поглед. Е, въпросите, покрити от различните презентации, всъщност отразяват колко важен е туризма за всички измерения на нашия живот. Акцентът върху малките и средни предприятия е много важен за това, че не трябва да има пречки пред туризма, не само по отношение на пътуването, но също и по отношение на достъпността. Макар, че тук се слага акцент на устойчивостта. Може би трябва още повече да се говори за значението на туризма за посрещане на целите в борбата с климатичните промени. Исках да задам конкретен въпрос по отношение на уменията. В манифеста се казва, че 25 милиона души в Европа работят в областта на туризма като най-често търсени са практическите и професионални умения. Аз представям организация от Обединеното кралство и е, правителствената стратегия, която бе публикувана, е, казва, че туризма не винаги се приема като е, достатъчно добър и качествен избор е, за кариерно развитие. И има и огромен недостиг на хора с съответните умения. 21% от на работодателите казват, че персонала няма уменията, които са необходими. С това се създава и проблема да остават тези хора достатъчно дълго на работните си места. Младите е, хора действително много работят в туризма. Три пъти повече са младите хора под 24 години, които работят в туризма, отколкото в други индустрии. И остава още много да се направи, за да се издигне е, осведомеността за това колко е важен туризма. Какво трябва да направим, за да се сложи повече акцент върху важността а, на този сектор и върху необходимостта от съответни умения. Госпожа Клун, благодаря. Приветствам документа. Много важни въпроси, които имат отношение към туризма, се засягат в него, особено за малките и микропредприятия. Ако мога да коментирам също въпроса за умения, а и също необходимостта да се рекламира туризма като добър избор а, на кариера. Тук се поставя въпроса и за езиците и умения в а, сектора за посрещане на гости. Това са така ред, не е едно умение, то е цял кръг от умения и съответните професионални организации следва да направят така, че в образованието да може достатъчно да се говори за туризма като евентуална кариера. Така, så mycket. Jag först säga att jag välkomnar det här eh, manifestet. Jag tror att det kommer att bli väldigt... Благодаря. Аз е, приветствам е, този манифест. Сега няколко думи за моя регион, след което искам да направя съвсем конкретни предложения, две предложения. Аз съм от е, Северна Швеция, това е регион, където през 90-те години е, се твърдеше, че ни е необходима стратегия за регионално развитие на туризма и економиката. Това всъщност е, изведе на преден план регионалните програми от структурните фондове и ползването на европейски средства за туризма. Това се правеше в продължение на 20 години и доведе до там, че е, се насърчаваше устойчивото развитие на туризма и е, тук намери отражение и местната кухня. Е, имаме и изследователски звена към университетите по темата туризъм, което в крайна сметка доведе до положително развитие на целия регион. Аз съм на мнение, че е, да, всъщност ние отговаряме за туризма и е, Реги отговаря за регионално развитие. Е, трябва обаче двете комисии да си сътрудничат така, както комисията прави в тази сфера. Нейните две генерални дирекции си сътрудничат. Защо? Защото ние можем да учим едни от други и не бива да забравяме, че съществуват добри примери за развитието на туризма, дейност дейността на местно и регионално равнище е от решаващо значение. Там има работни места, там се привличат и посетители чрез различни атракции, така че трябва да съблюдаваме местното и регионално равнище. Затова ни е необходима помощ от Европейския съюз, но не бива да забравяме, че днес доста средства от структурните фондове текат към регионите където туризмът е основен отрасъл. Моите две предложения. Първо проучване заедно с Реги, т.е. Комисията по транспорт и по регионално развитие да направи такова проучване, колко средства се предоставят като помощи. Ние не знаем всъщност колко, въпреки че вероятно съществуват статистически данни. И второто ми предложение трябва да видим всъщност за кои региони сме се застъпили в Европа, какво е тяхното развитие, защото всъщност това е и основната тенденция. Много региони твърдят, че туризмът е тяхният основен отрасъл и за това трябва да се получим взаимно, да видим как да интегрираме различните хоризонтални цели в цялата тази структура. Ние можем да научим много неща от такова съвместно проучване на двете комисии. Е, Клаудия Монтел де Агуя е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Няма да говоря дълго, защото в е, тази комисия по транспорт и туризъм много ясно се осъзнава днес, че независимо от нашите различни политически виждания или политическа принадлежност, едно нещо е ясно. Днес с този манифест било в публичния, било в частния сектор, зададохме обща цел и много ясно проличава, че този сектор наистина е хоризонтален сектор. В публичния и в частния сектор се е, идентифицират по този начин общи елементи и това минава през е, границите на политическите групи. Така че е, много се радвам и много се гордея че можем да направим принос към това, което се посочва в манифеста. Разбира се, приветствам и доклада е, по туризъм и той намира много добро отражение в манифеста. Радвам се много, че в този манифест, много от предложенията, които е, включихме в е, доклада в нашата комисия, са включени. И е, за това всички ние се стремим към обща цел, искаме да подпомогнем европейските институции, е, така че този сектор да създава повече работни места – което е важно за регионите като цяло. Ние трябва да продължим сътрудничеството, трябва да се опитаме да говорим с един глас и да очертаем общите цели на туризма, така че да можем да защитим манифеста. Всички колеги, които взеха думата, вече посочиха, че това е изходната точка, имам предвид манифеста, изходна точка за всички нас, за да може Европейската комисия да подготви конкретни мерки, също под формата на финансово подпомагане или обмен на добри практики, като разбира се е, трябва да се спазва принципа за субсидиарност и да се съблюдават особеностите на държавите членки. Въпреки това целите ни са общи и можем заедно да изразим пред комисията колко важен е този сектор за нашите економики. Разбира се, трябва да сътрудничим и с другите комисии. Има теми, по които и другите комисии е, се чувстват е, засегнати и компетентни. Аз искам да използвам присъствието на представителите представител на Европейската комисия, за да кажа е, две-три неща, да направя два-три коментара. Този документ е от основополагащ характер и е, за това въпросът ми е как можем заедно в нашите региони да достигнем всички. Е, комисар Бенковска беше приканена да изготви конкретен план и въпросът е как можем заедно да обединим силите си, за да не се получава дублиране в нашата дейност. Освен това, искам да изкажа съжаление, че на времето направих е, предложение и бях е, доволна с отключването на това предложение. Обаче трябва да е, популяризираме този документ сред малките и средни предприятия, трябва да уведомим всички засегнати страни в сектора. има празноти в е, информацията за малките и средни предприятия, беше направено предложение този манифест да бъде преведен на 24-те официални езика и да се е, популяризира. Трябва да се е, популяризира какви са възможности за финансиране в туризма за малките и средни предприятия. Затова мога само да съжалявам, че сега да бях информирана, че се прави превод, обаче не е на всички езици. Е, много езици не са включени, португалския също и в крайна сметка това представлява бариера за е, сектора на туризма че този документ не е преведен на всички езици или е, няма да бъде преведен на всички езици. Това исках да е, посоча тук. И накрая, по мое виждане, Имаме тясна връзка с действащите разпоредби и е, заинтересованите страни, които взеха отношение тук, е, е, изразиха мнението, че е важно да се намерят възможности на финансиране и да се установят добрите практики. Мисля, че извършихме добра работа, мисля, че в тази комисия полагаме усилия да е, продължим тази дейност. Благодаря. Изабела Демонте е следващият оратор. Благодаря. Благодаря за изложението и за изказванията на нашите колеги. Наистина това помага много за очертаване на перспективите на политиката в сферите на туризма. Смятам, че това е правилният подход. Управлението в сферата на туризма не може да бъде само на публична основа. Трябва да бъде включен и частния сектор. И още веднъж искам да повторя, че става дума за индустрия, за туристическа индустрия. Не можем да продължаваме да разглеждаме туризма като а, е, сектор на услуги единствено. Ние нямаме повече алиби. Туризмът е индустрия и всъщност представлява третият индустриален отрасъл на европейско равнище, поради което ни е необходим правилен подход към този сектор. Е, едно нещо не бива да се забравя тук. Това, което се инвестира в туризма, е, в крайна сметка осигурява шанс за конкретния регион. Привлекателността се определя от конкретното място, от капацитета на предприятията, но разбира се и от качеството на предлаганите услуги. Това е сектор, където Европейския съюз трябва непременно да извърши инвестиции. Искам да посоча, че в този манифест са включени много аспекти, които откриваме в доклада за предизвикателствата за туризма в Европа. И искам да посоча, че е необходима добра данъчна политика, е, защото всички трябва да са поставени на равна основа. Това е един от аспектите, е, който очертава разлики. И сега е, трябва да бъдем много прагматични. По принцип аз не съм против местните данъци данъците върху нощувки, например. Имаме град, който събира такъв данък в размер на 4 евро и 50, това е така наречената курортна такса. Тя обаче не трябва да се свързва само с местата за туризъм. Това е вид дана, който се събира и който се инвестира след това в туристическото предлагане. И още нещо във връзка с цифровизацията. Тук не непременно трябва да се прави сравнение между цифротизация и търсене в интернет. Важно е данните да са на разположение. Ако нямаме данни, ние няма да бъдем в състояние да извършваме добро планиране. Най-слабото звено е вероятно обществения транспорт. Много малък брой туристи го използват. Ние като комисия трябва да насочи вниманието си към по-добро разклоняние на мрежата на обществения транспорт, така че да имаме и устойчив туризъм. Правим това чрез различни екологични модални видове транспорт. Аз е, мисля, че е, наистина много е, се прави, за да се подкрепя този сектор, който е толкова важен за осигуряване на работни места. Рено Мюзели е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за извършената работа и презентацията. Малка бележка. Всички депутати, които се изказаха, заемат различни позиции. Много се изненадвам, че тези, които се изказаха, говореха всичките английски. Европа е разнообразна, има голямо разнообразие. Тя е красива, прекрасна, с културата си, с традицията си. И е, туризма трябва именно това да спазва, иначе нищо не прави. Аз е, съм от Франция. Тя е първа по брой на посетители, най-посещаваната страна в света. И е, съм председател на Прованскот Кот на местните власти. Аз лично много вярвам на хората, които са избрани на местно ниво. Навсякъде те е, могат да предлагат достатъчно много различни привлекателни обекти за туризъм. Примерно в Марсилия ние станахме Европейска столица на културата. Вече сме огромен е, град, свързан с културата, но все пак е, привлякохме много посетители 14 милиона. Тоест, когато е, знаем какво да правим, когато е, се обединяваме, да, за да работим, е, има резултати. Сега работата се свежда до това да има достатъчно оферти, включително и съответните технологически такива. Wi-Fi, велосипеди и така нататък. И аз това, което бих предложил, като се има предвид колко силна е конкуренцията, е да се работи и по въпросите на сигурността и борбата с тероризма. Хората сега вече нямат желание да пътуват, защото се страхуват. Но всички красиви неща са си все толкова красиви. И и, и не се ходи в красивите места само заради страх. 20% намалиха, намаляха посещанията в Париж след атентатите. Но ние в Европа, както и в други континенти, имаме какво да предложим то много често в Африка, в Южна Америка има други предложения за развлечения – и ние трябва да се конкурираме, да, привлечем, да привличаме хората да идват при нас, да има съответни е, значителни туритич, туристически оферти. И затова предлагам на колегите, които се изказват, да застанат и зад е, е, местните хора. Да се използва е, капитала на Европа по отношение на туризма Можем да направим тематични е, програми, биоразнообразие, планините, крайбрежието или е, обиколки, е, свързани с гастрономия или други. Има, има хиляди неща, които могат да се направят. И по този начин ще можем да изтъкнем и всички е, хубави неща, с които можем да се похваляме и в Португалия, и в Франция, и в Норвегия. И тогава ще работим в е, посоката, в която и вие казвате образование и всичко останало. Тиарис Киркос. Митриадис Киркос θα μιλήσω, I will speak in Greek too. Ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το μανιφέστο. Благодаря, ще говоря на гръцки. Подкрепям така представения манифест. Това е изключително интересен документ и е, в взаимодействието на толкова много организации от сферата на, организм, на, на сферата на туризма, които представят пред нас европейските институции с цел да създадем развитие и работни места и растеж в различни части на Европа. В страни в криза, като моята родина, това създава сериозни възможности. Например, кметът на остров Лесбос застана пред комисията Либе миналата седмица поставяйки въпроса за това, че 35 000 жители са изправени за пред толкова много беженци. Но той ни каза, че това не е проблем. Могат да ги приемат, но тяхното притеснение е но въпросът е, че хотелите са заети с месеци напред, което говори, че европейските граждани са готови да прекарат своята отпуска, отивайки до на остров Лесбор. Лесбос пре най-добрия начин да изразиш солидарност, подпомагайки местната общност. Така че ако искаме Европа да бъде силна туристическа дестинация, има много неразкрити, неизчерпани възможности. Ще спомена две неща. Първо, е, споделената економика. Нека създадем нова рамка или разширим настоящата. Е, през последните месеци имаме 15% с навеличение. И е, само в известни случаи има съкръщаване на престоя. Тоест, това увеличаване на престоя с намаляване на хотелските резервации означава, че хората предпочитат други начини за настаняване. Но те потребяват. Що се отнася до казаното тук за прозрачността и споделяне, в веб пространството. Това е много важно, защото трябва да покажем е, обективни оценки. Докладът Демонте, Демонте разглежда въпроса много задълбочено. Как е възможно един такъв прекрасен доклад, който ни е, дава, е, отразява нашите интереси, дава въз... не се използва като възможност да, да разгледаме всички възможности. Председателят, благодаря, преди да дам думата за отговор, понеже господин Бодор говори за билетите, ние още преди 8 години за се заехме с този въпрос в новия пакет по транспорта и въпросът за даването на продажбата на билети е, е дадено. Имахме, предвидихме и възможност за транспортиране на велосипедите. Съветът смекчи нещата. Комисията трябваше да си досвърши работата и държавите членки. трябва да упражняваме натиск. В Австрия до края на годината въпроса ще бъде разрешен. Е, що се отнася до е, велотуризма, той през последните 20 години бележи бум, но е, оказва се, че 45,4% се увеличава велотуризма за сметка на круизовете. И това е информация от Венеция. Така че трябва да работим така, че това да бъде в полза както на туристите, така и на градовете, през които минават. Сега давам думата за отговор, но моля бъдете кратки. Благодаря, господин председателю. Е, много е, сме радостни, че можем да ви отговорим. Ще получите и писмени отговори. Благодарим за подкрепата на думи. Ще очакваме подкрепа на дела. Тук искам да изразя своята загриженост за това, че има прекрасен отдел туризъм под отдел по туризъм в комисията, а, но там няма достатъчно персонал. Това е третия, третата по обем индустриална област в Европа, индустриален ресор в Европа. Обръщам се към Европейския парламент. Подкрепете комисията, притиснете комисията, за да увеличи бюджета на звеното по туризъм и да подкрепи екип, чудесния екип на Карло Кораца. Те наистина се нуждаят от не идеи, а от средства, за да могат да работят и да осъществят всички дейности, за които молим за вашата подкрепа тук. Благодаря аз ще повторя казаното и ще продължа на френс. Бих могла да, да продължа на френски. Учил съм в Ексан Прованс, но, но все пак ще позволите да довърши изказването си на английски. Причината за да говоря на английски, защото беше нещо неофициално, без ресурси, без... Ам, пари. И така създадохме този манифест. Той трябва да бъде разпространен на всички езици. Това е възможност да той да се използва не само като основа за действие в Брюксел, където Европейския парламент може много да помогне, но това е манифест, който трябва да се отнася до вашата област, до ваши, вашия регион. И когато се преведе на местните езици, това ще, той ще послужи като база за диалог с местните организации, както вие много уместно казахте. Кристиан Дебарен, е, искам само да потвърдя казаното от колегите. Да, имаме прекрасна възможност да говорим за потенциала, който крият 100 е, милиона туристи през идните 15 години. Нуждаем се от обща стратегия, зачитайки местните особености. Това е много важно, но все пак ние трябва да имаме стратегия, за да сме готови да използваме тази възможност от 100 000 туристи. Така че обучението е ядрото на нашата стратегия, за да задоволим новите клиенти и посетители. Благодаря на Европейския парламент за сериозната подкрепа и благодаря на комисията за ежедневното сътрудничество. Да, вие се нуждаете от нашата подкрепа и разбира се от средства да решите стратегията. Сега господин Амбрусов. Искам да се спра на въпроса, поставен от господин Нилсън и не само от него. Когато говорим за европейско финансиране за туризма, говорим за 1-2 милиона евро, е, е, което е налично на европейско ниво. знае, че се борите за повече средства за туризма, но там нещата се измерват в милиарди, а ние говорим за милиони, които не могат да бъдат орязани. А искам да ви кажа, че Генерална дирекция регионално развитие въобще не насърчава регионите да играят своята роля в туризма, защото ако те искат да инвестират туризма, трябва да получат съответна институционална подкрепа за това си поведение. Благодаря, Кристина Нунес е, е, последна дума и е от мен във връзка устойчивостта и конкурентоспособност. Сезонния характер на, на работата ние нямаме възможно сега да говорим повече, но ще получите по-подробна информация в допълнение към доклада Делмонта. Делмонте. За финансовата подкрепа няколко думи. Нуждаем се дългосрочна визия, визия за устойчив туризъм от економическа гледна точка със съответна финансова подплата на стратегиите. Напълно съм съгласен съгласна, че трябва да има обмен на добри практики между регионите, които имат специализация в туризма, защото те интелигентно използват Фонда за регионално развитие. Ние започнахме този обмен на добри практики, но трябва да продължим. Нуждаем се от подкрепа. Има много непозната за нас информация, дори да се изпо... публикуват изследвания има много неща, за които не знаем. На разположение съм заедно с колегите, подписали манифест на, на, за всичко. Благодарим за подкрепата, която ни оказвате. Сега Керстин Хова, Ховалт. Благодаря. Искам да изкажа благодарност на Джил Еванс и всички други, които подкрепи подчертаха необходимостта от обучение, умение и квалификация в този сектор. Проблемът съществува. Нуждаем се от съсредоточени действия. Трябва да обединим комисията и нейните служба, генералните дирекции за растеж, за заетост, социалните партньори, Европейския Европейския парламент, социалните партньори в сферата на туризма. Има много проекти, много инициативи, много инструменти. Нека ги обединим и гарантираме, че ще стъпим на това. Освен ам, со, социалните партньори, както и представители на Фонда за регионално развитие, правим много. Е, имаме различни партньорства, имаме примери за е, скоростно обучение на бежанци, които да влеят своите умения в местния пазар. Има много инициативи, трябва да ги използваме, за да привлечем и задържим хората с добри работни условия. Последното, което искам да кажа по въпроса, всички може би знаете, е, че в туризма се гради на туристите. Хората трябва да имат време и пари за пътуване. Тази година, 2016 година, а, е 80 годишната 80-та годишнина а, от конферен, конференция, а, конвенцията на МОД а, за платен годишен отпуск. И ние смятаме като синдикат синдикати да отбележим в ЕКОСОК през юни това тази годишнина. Каним всички ви да се присъедините. Сега и комисията най-сетне ще, имате, ще има възможност, е, така че да ви чуем. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Благодаря, господин председател. Благодаря на, за подкрепата и за насърчанията за това да направим и повече. Комисията, разбира се, очарована и приветства манифеста. Той ни улеснява много в нашата работа. Дава ни възможност да разберем приоритетите за индустрията. И е много добре, че тези приоритети са и наши. В момента се съсредоточаваме с всичките си усилия върху тях. На 5 април имаше една среща на най-високо ниво. Имаше представители от вас присъстващи и депутати също така, трима комисари, не само комисаря, който отговаря за предприемачеството и индустрията госпожа Бенковска, но и комисарът, който отговаря за заето си образование, госпожа Тисън и госпожа Крето регионал, по регионални въпроси. Комисията предприема един хоризонтален подход към е, туризма, за да работят различните и служби в е, сътрудничество туризмът има отношение към създаване на економически растеж. Е, ние работим за създаването на работни места и също така е важно да се подчертае, че от този сектор се очаква най-много създаване на работни места, особено за младите и особено в региони, които където има голям проблем с младежката безработица. Комисията следва да работи и повече в рамките на финанса, сите, с които разполага, като се търси оптимално прилагане на всички общностни средства. Това е и планът Юнкер. Тук не става дума само за стратегически инвестиции, но и за максимално добро използване на наличните средства. Много се променя и практиката на работата на място. В край на кращата регионите са тези, които решават кои проекти да се изпълняват. Комисаря, който отговаря за регионалните фондове, даде и ясно послание. Тези фондове трябва да помагат да стане туризма по-конкурентно способен. Госпожа Тисън същото каза за социалните фондове, за Erasmus+, за гаранциите за младежка заетост. Всички те трябва да бъдат ориентирани за посрещането на търсенето и нуждите на отрасъла от обучение. Комисията работи по този въпрос много конкретно. Един милион ще се отдели в бюджета на Косме за тази цел. И Генерална дирекция за етос е извела туризма като основен приоритет за обучение. Там ще могат да се отделят още 3 милиона. Във всички случаи много е важно да се сътрудничи с съответния отрасъл, защото образованието също трябва да върви спрямо нуждите на отрасъла. Трябва да има възможност за повече мобилност, за стажове, за движение между севера и юга в един отрасъл, където е изключително важна сезонността, сезонния вид на заетостта, трябва да могат хората да се движат свободно, да търсят заетост в различни части на континента. А, за економията на споделянето, госпожа Бенковска е, каза, че през юни ще излезем с насоки. В момента се извършва проучване за сътрудничество с индустрията. А, ясно е, че вътрешния пазар все още има проблеми в функционирането си, защото тук става дума и за равнопоставеност в конкуренцията. Ако искаме да работи правилно вътрешния пазар. Направихме проучване и за въздействието от данъчно облагане, за да можем да търсиме и нови инвестиции в туризма, което си ни остава приоритет on, partage ние споделяме изцяло... la е... Ние е, споделяме изцяло идеята за взаимната свързаност. Това дава възможност за привличане на повече туризми е, и е, това туристи от дестинации от трети страни. Сега, устойчивото развитие, както знаете, комисията представи система от показатели за измерване на дейността, която извършват различните дестинации, системата ITIS във връзка с устойчивото развитие преди няколко дни е, бяха дадени е, премии на дестинации, които е, наистина прилагат тези показатели. Тази система в момента е на разположение на всички европейски дестинации. Ние ще я допълним, ще я подкрепяме, обаче трябва това да бъде обект на сътрудничество, разбира се, с всички наши страни. Е, устойчивото развитие, както беше казано от един член на тази комисия, представлява и борбата срещу климатичните промени, също така гарантиране на конкурентоспособност. Аз мисля, че планът Юнкер би могъл да помогне много на е, структурите е, в тази сфера да инвестират повече в енергийната ефективност и намаляване на емисиите не само за устойчивостта, но и маржовете, които могат да се увеличат, защото индустрията има много голям проблем с маржовете. Що се отнася до стратегията, моя комисар беше тук. Аз мисля, че няма нужда да повтарям казаното от него пред вас. Ще има план за действие. Този план за действие трябва да постигне синергийни ефекти между туризма, културната и креативната индустрия. И също така ние ще вложим цялата си енергия, целия си е, ентусиазъм в изготвянето на този план. Благодаря ви. Председателят, благодаря. И сега Иштон Лей за заключителни бележки, председателят на работната група по туризъм. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това беше наистина много полезен ден в нашата работа. Аз е, понякога критикувам практиката в Европейския парламент е, депутатите често да говорят за е, големи неща, по големи теми, обаче без практически последици. Сега обаче имаме конкретна задача, знаем какво трябва да се прави. Повече от една година аз работя с колегите по този манифест и е, те ме помолиха да действам като посредник между политиката и професионалните сфери. Аз съм разработил различни препоръки, мога да ги представя. Става дума за препоръки към националните органи и към комисар Навръчиш. Трябва да постигнем целта туризмът да бъде включен като предмет в учебните програми. Ние насърчаваме много неща, много учебни предмети, но в повечето държави членки туризмът не е учебен предмет. Но сега, що се отнася до статистическата категоризация, ние трябва да стартираме инициатива и ще видим при това положение по-добре колко работни места създава отрасъла, какъв е приходът, който генерира той. Съгласен съм с господин Нилсън, Диалогът и сътрудничеството между специализираните комисии наистина е много важен. Аз подкрепям този подход. Ще се опитаме заедно с Комисията по е, регионални въпроси да изготвим проучване и това проучване ще може да ползваме всички. Искам да благодаря най-сърдечно на председателя и на всички останали членове на Европейския парламент. Ако ми помогнете, да постигнем следното. Ако друга комисия, като например комисията Либе, публикува декларация е, за проблеми, свързани с визите за САЩ, то тогава тази комисия, в конкретния случай Либе, ще трябва да се свърже с нас, защото това за нас също е важна тема. На заседанието на координаторите ние също разгледахме този проблем и ще установим контакти с Либе. За мен, освен това, е особено важно бюджетът за тази туристическа единица да се увеличи малко за тази, за тази за това туристическо звено. Това е искане на нашата комисия, което трябва да се уважи. И накрая е, една много интересна инициатива. Европейска столица на туризма. Господин Сантандер и други колеги от е, екипа на манифеста, ние говорихме по тази тема. Това може да се превърне в обща инициатива на отрасъла и на европейските институции. Това представлява хоризонтално сътрудничество и господин Кораца с е, своето звено, със своята група, скоро е, проведе едно е, мероприятия, трима комисари участваха и те е, обявиха намерението си да е, насърчат това сътрудничество. С господин комисара Наврачич аз организирах една проява за е, сътрудниците, които изготвиха манифеста. Тази инициатива е, Европейска столица на туризма е много важна и ние бихме е, получили подкрепа отляво, дясно, може би е, можем да подкрепим и зелените да ни помогнат, а също и други политически групи в тази зала. Мисля, че в рамките на настоящия мандат това би представлявало важно постижение. Бихме могли всяка година да обявяваме Европейска столица на туризма и това, разбира се, ще доведе до финансова подкрепа. Благодаря за сътрудничеството, Урсула и аз. се споразумяхме на следващо заседание на работната група да а, изброим всички фондове, които се ползват за финансиране и подкрепа на туризма. При това положение ние бихме могли да а, си съставим една обща представа за всички фондове. Благодаря. Е, аз подкрепям това предложение и а, е, последен коментар утре вечер имаме друга важна проява. Каним ви най-сърдечно. Става дума за китайско-европейското сътрудничество в сферата на туризма. Имаме нова форма на сътрудничество. Създадохме такава и е, ще говорим за нея утре. Едуардо Сантандър и е, други е, оказаха съдействие. Става дума за сътрудничество между Китай и Европа, така че който проявява интерес към темата е съвечно добре дошъл. Благодаря. Председателят, искам да благодаря на всички, които участваха в днешната среща, които участваха в нейната организация. Благодаря и на преводачите, че работиха 10 минути повече от нормалното. Благодаря за проявеното разбиране и е, ви желая приятен ден. С това закривам е, сутрешното заседание и ви пожелавам всичко най-добро.